Good morning, colleagues. It's, um... Добро утро, колеги. Драматична е тази сутрин. Има избори в щатите, както знаете, и резултатът е повече или по-малко ясен. Мисля, че повечето колеги а, се забавят именно защото гледат телевизия в момента. I myself, I stood up very early and I have been... Аз също станах много, много рано и гледах изборите. Може да сме на различно мнение по отношение на резултатите, но както каза Обама тази сутрин, утре а, слънцето също ще изгрее. А, лятото свърши, но животът продължава, както казва един американски поет. И така, нека се съсредоточим върху нашата дейност тази сутрин. Най-напред дневния ред. Моля, имайте предвид, че точка 15 се отлага, защото нямаше превод на документите за визитата и е, колегите също няма да присъстват. Така че няма да може да обсъдим тая точка. Петицията 537 е добавена по точка 26. Става дума за е, условията на труд и живот в е, Германия. Дру, други промени няма. Нямаме протоколи от предишни заседания, които трябва да одобрим. Имам няколко съобщения. Радвам се да кажа, че колега от офиса на омбудсмана, господин Каймовиц. Нямам се произнасям името ви правилно. Поне до някъде. Е, този колега за три месеца ще работи в нашия секретариат в рамките на обмен на опит. Той ще ни може да ни разкаже неща за офиса, за работата на офиса на омбудсмана и ще види как действа нашия секретарят. И така, добре дошли. Също смятам, че вашата, вашето посещение в нашия секретариат е израз на едно чудесно сътрудничество между нашата комисия и офиса на омбудсмана. Ще има и визита, обратна визита на наш колега във вашия офис. И така, на следващо място искам да ви кажа, че Франс Франсуа който е, националния, който е на националния канал във Франция, ще предава част от нашето заседание утре. Това е просто информация. Е, вие знаете, че нашите заседания се излъчват по интернет. Така че това е в общи линии същия обхват на прозрачност както и до сега. И така, <clears throat> нека преминем сега към нашия семинар правата на, гражданите с увреждания. Е, както знаете, семинарът се организира от политически отдел С. Този отдел се представя днес от Отавио Маризоти. Добре дошли сърдечно на, на подиума. Може би сте на трибуната за първи път. Е, удоволствие за мен е да приветствам всички присъстващи в залата и всички онези, които следят нашите заседания от вкъщи по интернет. Добре дошли на семинара за правата на хората с увреждания. Ние Искахме да организираме този семинар, защото получихме много петиции, свързани с правата на хората с увреждания. Искам да ви информирам, че има превод на всички официални езици, без чешки, естонски, литовски, португалски и словенски. Има също така и превод на, жестомимичен език. Моля, имайте предвид, че този семинар също се предава по интернет, което означава, че е, всички изказвания ще бъдат записани. Както казах, това събитие е част от серия от събития, които организира нашата комисия. Е, това са все събития, свързани с защитата на подпочването на, хората с, на правата на хората с увреждания. Е, тук се позовавам на конвенцията. Както знаете, тази конвенция е първата, а, първия договор на ООН, който засяга въпросите за правата на хората с, с увреждания. Конвенцията осигурява хората с увреждания да се ползват с права равни на тези на хората без увреждания. Миналата година имаше презентация на първия доклад на Европейския съюз пред ОНЕ е, този доклад беше представен миналата година. В доклада бяха отразени много интересни и важни наблюдения. И на базата на тези наблюдения ние разгръщаме нашата дейност. Комисията по заетост, заедно с е, комисията Либе и нашата комисия, ще представи в Европейския, от името на, на, от името на Европейския парламент, нашия доклад пред ОНЕ. Колеги, участват в работната група, създадена по този правод, повод и ние сме много горди, че двама, двама колеги от нас участват в тази група. Хелга Стивенс изготви доклад и този доклад беше прият в пленарната зала през юли. Имаше принос от 10 комисии, включително Пети или 2. Нашата комисия получи голям брой петиции свързани с правата на хората с увреждания. Това бяха петиции от организации, от отделни лица. Те засягаха проблеми от различни области. През септември тази година ние осъществихме посещение в Словакия, за да разберем дали наистина обвиненията, които съществуват за употребата на структурния фонд, са оправдани. Имах честа да председателствам тази делегация. Трябва да кажа, това беше много интересна и плодотворна делегация. Проекто докладът за визитата, както и основните резултати и препоръки, ще бъде представен днес след обед. Това е естествено логично, тъй като тъй като тази сутрин ще имаме този семинар и след това ще говорим за визитата. Това е логично. Освен това, работим и по досието за договора от Маракеш. То, това досие се точи от години и сме радостни, че на 30 септември повече от 20 страни по света ратифицираха това, това споразумение, този договор. Ние смятаме, че е назрял моментът за Европейския съюз да последва този пример и да ратифицира Маракешското споразумение. Ние също така изготвяме становище по акта за достъпност на Европейския съюз. Госпожа Кунева Работи много по предложението за директива и пред, представи 170 изменения. Колегите имат възможност да подобрят предложението на комисията и да представят допълнителни изменения. Ние ще обсъдим това досие през януари. И така, мисля, че всичко на всичко имаме няколко примери за това какво прави комисията в тази област, областта на правата на хората с увреждания. Ние също така предвиждаме и редица мерки, <coughs> предприяти по повод на подадените петиции. Смятам, че СМС семинара тази сутрин представя възможност за гостите и за нашите колеги да помислят за свършената работа през годината и да помислят за бъдещите действия, които да бъдат предприяти от институцията и от коми... да, нашата комисия. И така, имаме експерти, имаме представители на гражданското общество и се надяваме да намерим правилните отговори, които да ни позволят да отговорим по-добре на, на проблемите на хората с увреждания, така че те да могат да се възползват напълно от своите права. И така, радвам се да дам думата на модератора на първия панел, моя колег, мой, моята колежка и приятелка Роса Естерас Ферагот. Моля, имате думата. Gracias, presidenta. Eh, efectivamente, empezamos a... Благодаря, госпожо председател. Да, започваме с този семинар. Имаше много петиции, които получихме тук в комисията във връзка с хората с увреждания. Благодаря също на нашия колега Коса, който е председател на групата за хората с увреждания и както и всички лица, които ни позволиха и ни позволяват да се занимаем с тези въпроси, за да може това да бъде истински приоритет в Европейския съюз, както беше казано. В рамките на нашата комисия ние работим Конвенцията на Обединените нации за хората с увреждания. Това е рамката, в която ние се вписваме. Това е нашата основа за работа и Европейската стратегия 2010-2020 за хората с увреждания. През август се състоя в Обединените нации едно заседание, където бях, е, беше започната дискусията и беше проверено как е, тази конвенция се прилага в различните държави членки на Европейския съюз с заключения, препоръки за подобрението на прилагането на тази конвенция от Европейския съюз и нейните държави членки. И се искаше между всичките тези забележки да се изгради една европейска рамка за проследяване на е, прилагането на конвенцията за да се спазват задълженията, които са вписани в нея. И в тази европейска рамка Европейският парламент е представен чрез Комисията по петициите, аз медиатор, омбудсмана също присъства в това, който участва много усърдно в тази дейност, Европейската агенция по основните права, Европейския форум за хората с увреждания и Европейската комисия, на която помолихме да се отегли, за да може да бъде по-обективна, тъй като нашите забележки естествено се обръщат към тази комисия. Така че първия панел ще има три е, доклада, три проучвания. Първото е, проучване на Марка Присли, преподавател, професор, е, виден член който ще ни представи резултатите от това първо проучване, проведено за действието на тази рамка и едно проучване, по което Комисията по петициите и Европейския парламент се вписват в дейността по тази конвенция. Най-пред ще дам думата на Марка Присли, е, той е, е, научен ръководител, научен директор на Академията на европейските експерти по въпросите за хората с увреждания. Занимава се с научно-изследователска дейност в областта на политиката и социалната дейност. И ще ни представи това проучване по всички тези въпроси. Мисля, че ще бъде много интересно, защото в рамките на всичко това той ще може да е, обясни как стоят нещата и ще говори, може би, и за бъдещето на тази европейска рамка. Професор, имате думата. благодаря. Благодаря на председателя, благодаря на секретарията, благодаря на нашите колеги. Това е докладът, който е актуализиран Миналата година по същото време ние представихме този доклад. И актуализираният доклад отразява някои от развитията, които се случиха през последните 12 месеца по отношение на някои петиции, по отношение на някои неща, които бяха споменати от председателката. Някои бяха действия на парламенти, някои бяха действия в отговор на препоръките на ОНЕ и така нататък. Аз ще се спра само на някои неща от доклада, тъй като имаме само някои, няколко минути на разположение. И така през 2015 година беше публикувано изследването. То, то дава контекста на, на публикуването на конвенцията и отношението на парламента към конвенцията. Особено, що се отнася до защитата на а, защитната роля на Комисията по петиции. Естествено, <clears throat> структурата на изследването е разделена на определени глави. Виждате ги на екрана. Отразени са тук видовете петиции, които са получени от Комисията по петиции. Освен това, в доклада се говори за някои от по-интересните и противоречиви въпроси, които са повдигнати от петициите и съответните действия предприяти от комисията. И така, в, в обобщение искам да кажа, че миналата година ние заключихме, че има много видове петиции, които се подават и е, видяхме, че има много голяма обществена подкрепа за тези петиции. Има около милиона подписа в подкрепа на тези петиции, което е много. Освен това, в тези петиции се отразява и въпроса за управлението и ограниченията, ограничената роля на, петици, на комисията по петиции за намеса. Но е, много неща бяха направени през последните месеци, което е чудесно, има визити, които бяха проведени, по въпроси, които бяха повдигани в парламента и доклади, които бяха направени по собствена инициатива. Но естествено, имаме, ние знаем, че подобни действия не отговарят на очакванията на гражданите, на, на гражданите, особено по отношение на, на опазването на човешките им права. Освен това имаме права, проблема, че много от проблемите на гражданите надхвърлят компетенциите на Европейския съюз като отправна гледна точка. Някои от нещата са отговорност на институциите, други на държавите членки. И на трето място, заключенията миналата година казват, че има много неща, които са в процес на развитие. някои от тях са доста предизвикателни. Например, говорихме, говори се за въпроса за жестомимичния език. На това ще се спре след малко. В рамките на секретарята говорихме за това как може да отговорим по-добре на въпросите, свързани с правата на хората с увреждания и как да фокусираме обществено, вниманието на обществеността <clears throat> върху тези проблеми. Днес този семинар е чудесен пример за тези усилия. А, какво правим? Е, обобщаваме всяка година петициите, които получаваме и се опитваме да утвърдим ролята на парламента в защитата на правата на хората с увреждания. И така, не трябва да помним, че около една четвърт от европейския електорат казва, че е, има определена форма на е, увреждане. Е, хората с увреждания са повечето, от, са, са повечето възрастни хора и те гласуват. Е, Човешките права са основ, в основата на европейските ценности. Е, те са се легнали в европейските договори, в хартата на Европейския съюз. И председателката вече каза колко е важно да е, колко, е важна, колко са важни в тази област и международните договори. Е, Договорът, за който говоря, е първия за Европейския съюз, ратифициран на такова равнище. Естествено, че ще трае дълго време, но е важно да, да дадем един добър пример за защитата на човешките права, опитвайки се да бъдем пионери в тази област. Така че това е чудесен сигнал. Сега, по отношение на ОНЕ, ние тук говорим за вътрешно прилагане на вътрешно прилагане на тази рамка по отношение на ОНЕ, Европейския съюз е наистина а, един, една вътрешна единица, но държавите членки доста се различават. Също инструментите им за защита на човешките права и оттам проистичат разлики в защитата им. И така, ако погледнем какво се е променило през последната година, ще видим, че имаме европейската рамка. Имаше пет органа. В тази рамка Европейския парламент, Омбудсмана, Европейската комисия, Европейската агенция за фундаментални права и Европейския форум за хората с увреждания представлявайки хората с увреждания. Следвайки препоръките на ОНЕ, ние разбрахме, че комисията би трябвало да се оттегли формално тази рамка с цел на нейната независимост. Тук става дума за тълкуване на член 33 от договора, който казва, че механизма за защита трябва да бъде не, да бъде носен от, неза, от независима структура. Имаше разлики в мнението, в тълкуването, дали формулировката е подходяща, дали трябва да се говори за, а, само за независим механизъм или за цялата структура. Но така както нещата са записани в момента, а, както нещата в момента Европейската комисия се оттегли, но, но това оттегляне още не се е случило съвсем официално. Така че това е един висящ въпрос. И така, за защитата, какво означава всичко това? Миналата година ние представихме различни защитни механизми в рамките на, основ... на голямата рамка всеки гражданин може да подаде заявление за оплакване. Омбудсмана има своята процедура за оплакване. Той може да достигне чрез нея европейските институции. Форума за Европейския форум за защита на правата на хората с увреждане има също своя механизъм. Европейската комисия също има своя механизъм. Но трябва да кажем, че този механизъм не е свързан директно с, фо, с а, рамката. Така че тук има нужда от по-добра координация и обвързване. <clears throat> Затова ние в момента говорим за единен, предлагаме единен механизъм за защита. И така, имаше промени в членството, в управлението на рамката има създадена интернет страница. Генерална дирекция за етост публикува тази страница в е, рамките на своя директорат. Тук е, няма последователност, тъй като страницата трябва да бъде актуализирана. Процесът в момента тече. Има различни коментари от различни заинтересовани страни, как а, тази рамка може най-добре да бъде приложена. И а, препоръката на ОНЕ е да се усили мандата на тази рамка. Освен това е необходима и правна база за функционирането на на рамката. И така в момента ситуацията е една временна структура с един временен секретариат, има председателство, има разделение на функциите – в рамките на рамката, така че ситуацията в момента е временна, носи се от временна структура, нещата предстоят да се развиват. В същото време има събития, свързани с ролята на Европейския парламент. Е, те бяха засегнати от председателката. Е, комисията предприе различни инициативи. Има дейности от страна на Комисията по петиции. И така, сега да премина към петициите. Защитата на Комисията Пети бе да получава петиции, е, свързани с правата на хората с увреждания, Увреждане тук е ключовата дума. Ние следвахме този процес много добре. Какво виждаме тук? Е, миналата година представих една графика. С тази година картината е сходна. Е, най най-големия брой петиции са тези свързани с достъпността. И социалната защита. Това отразява е, събитията, свързани с е, акта за достъпност и обществения дебат. Виждаме много въпроси, които се обсъждат в момента. И така основният проблем е достъпността, независимия живот, правото на заетост и социална защита. Това са най-важните въпроси, които са отразени в петициите. Всеки от тези въпроси изисква съответна правна база, се основава и засяга определена правна база на Европейския съюз. Сега искам да премина към новите примери. Ето, един от тях е, е жестомимичният език. Имаме петиции от нашите приятели от от Европейския съюз на глухите хора. Мисля, че това е много важно, защото миналата година казах, че петициите могат да са, могат да са успешни, ако са добре формулирани. Виждаме, че това е много, че това въжи много, за, особено за някои петиции, особено за тези подкрепени от милиони подписи. Петициите би трябвало да, петициите би трябвало да се отправят и на жестоминичен език. Това бе една от препоръките на ОНЕ. И така, е, ние смятахме, че това може да представлява техническо предизвикателство. Е, може би в дигитален формат, чрез видеоформат, е, може да се изпращат такива петиции на жестомимичен език и мога да кажа, че порталът може да поеме такива петиции. Тук се казва, че документи в съответния формат, подобен на MP3 и други подобни формати, могат да бъдат, <clears throat> могат да бъдат обработени. Петиции са в такъв формат могат да бъдат подавани. но по принцип петициите трябва да се подават в писмен вид. Така че този проблем ще се обсъжда и в бъдеще. На следващо място искам да се върна на ограниченията на настоящата рамка. Много заинтересовани страни говорят за ограниченията на мандата. Рамката се състои от различни членове, които действат в рамките на съществуващ мандат, както, както се казва в становището на ФРА на Агенцията за човешките права, за основните права. <clears throat> Но много често се вижда, че няма възможност за, действ... за колективни действия. Например, е, няма колективна колективни становища, които да се простират отвъд хоризонта на отделните членове. И така, освен това, няма директен достъп до механизъм за правна защита. Освен това, има, има нужда да се работи в рамките на парижките принципи. И искам да приключа с оточнението, че това не са препоръки, това е по-скоро изходна точка за по-нататъчен дебат. Е, комисията Пети защитава по принцип човешките права. За тази цел трябва да има гаранции в процеса. Предлага се за тази цел плура, плуралистично членство. Това означава да се включат различни елементи на обществото. Има тук аргумент, за е, въвличане на парламента в парижските принципи, но как да се случи това, тук има много възможности. Това отново подчертавам, <clears throat> не е препоръка, но някои държави членки се опитват по този начин да решат проблема, а именно като предлагат на рамка включваща плуралистично членство, евентуално от консултанти на правителството, парламента, представители на човешки, на, на правозащитни организации <clears throat> и така нататък. Има много възможности, по които проблемът може да се реши. Но хубаво би било да не се създават допълнителни проблеми, с, с, с като прекалена сложност и бюрократична тежест. Така че това е един доста противоречив въпрос. Uh, Благодаря. Благодаря много. Трябва да кажа, че това беше изключително интересно за хората, които работят в е, тези рамки които работят по слабостите и положителните елементи. Сега нека да чуем Равирес Монтес, следващия говорител, който ще ни представи един а, въпрос, който отдавна беше е бил а, предмет на много дебати в а, парламента, на пленара тук в комисията. Договорът а, Маракеш, който е прият в Маракеш, а, в рамките на Световната организация за интелектуална собственост през 2013 година, като идеята беше да се предостави да се предоставят книги, списания, аудиозаписи, за да може е, да се направи изключение от авторските права и всички лица с увреждания да могат да участват в да имат достъп до тази информация и култура. През 2004 година Европейския съюз подписа този договор, но поради някои трудности, по причина главно на компетенции, процесът беше блокиран. Тук се водят редица дебати, за да може да влезе в сила този договор. И през 2, май 2015 година съветът внесе едно искане е, пред комисията тя да подготви директива за влизането в сила, колкото може по-скоро, на договор от Маракеш. И преди няколко месеца комисията представи този проект за директива, като основната цел беше това, което споменах вече, достъп до партитури, списания, аудиозаписи в достъпен формат за тези хора. Много петиции е, касаят е, договор от Маракеш. Вече разполагаме с този проект за директива и за да говорим по-конкретно по този въпрос, ще чуем Сезара Мирас Монтес, който е работи в областта на интелектуалната собственост, координатор е, в е, Еразъм, в Оксфорд. Той е експерт в областта на регистрираните е, марки и неговото изложение ще бъде сигурно много интересно, не само за бъдещето, но и така да може да работим по-усърдно по директивата. Благодаря, професор. И uh, um, <laughs> е, така, <clears throat> аз разбирам, имам 15 минути, за да представя моя доклад. Ще се опитам да бъда колкото се може по-бърз, за да покрия колкото се може повече въпроси. <clears throat> ние решихме да предприемем е, емпиричен въпрос, е, емпиричен подход. <clears throat> Ние изготвихме в този смисъл една анкета, която разпространихме сред членовете на съвета. Искахме да разберем защо има проблем <clears throat> с ратифицирането на Марикешкия договор. И така имаше 10 въпроса. някой... Всъщност нито един от въпросите не беше задоволително третиран. Има академични а, мнения по отношение на политическите документи. На тях стъпихме за нашия доклад. Това е съдържанието на нашия доклад. Има исторически преглед. Той е важен, защото той дава шаблона за създаването на Маракешкото споразумение. Има цяло социално движение, което служеше като трамплин за крайния резултат на който представлява всъщност това историческо споразумение. След това преминахме към описанието на е, това фундаментално човешко право, <clears throat> а именно достъпа за информация, до информация. Това е наистина нещо много важно за предложението, а именно факта, че е, това предложение е направено още през 2003 година от Съюза на слепите хора. След това е, анализирахме самото съдържание на Маракешкия договор. Спряхме се на четири основни отговорности, залегнали в Маракешкото споразумение. Е, смятаме, че то е изключително. И освен това, смятаме, че то е, е първото международно споразумение, което съчетава човешки права, включително правата на хората с увреждания и а, е, правата на интелектуалната собственост. <clears throat> Това е исторически момент, наистина. След което се придвижихме към заключенията си. Е, имаме тук разсъждения за ратификацията, реформата на, на авторското право. Това за нас е много важно, т.е. реформата на авторското право, защото някои държави членки блокират ратификацията именно по тези причини. Европейския съюз трябва да, да актуализира своето законодателство в областта на авторското право, за да може да опосредства ратификацията. А ратификацията беше основен диспут за нещата се свеждаха до това дали Европейския съюз има <clears throat> изключителна компетентност в тази област. И накрая ние отправяме определени препоръки към държавите, членки парламента и комисията. Това е накрая накратко същността на нашето изследване. И така, общия фон на изследването какъв е? Нуждата от защита на авторско право и защитата на авторското право трябва да бъде разгледано в контекста на достъпа на, до съдържание от страна на хората с увреждане, именно на слепите хора. Всъщност тази нужда не е нова. Тази нужда, нужда се обсъжда от много време. Това е, бе и причината да се създаде този договор. И още нещо, което правим, е да идентифицираме, както каза и председателката, да идентифицираме конвенцията на ОНЕ и правата, залегнали в нея на хората с увреждания. Тя бе приета през 2006 година. Тази инерция беше много важна, защото тя опосредства създаването на Маракешкия договор. Гарантирането на основните човешки права на хората с увреждания стъпва на социалния модел – и тук трябва да се почетае, че е, едно увреждане представлява социална бариера. И това признаване за първи път залегна в международен договор и бе казано, че авторското право може да представлява а, <clears throat> пречка за упражняване на едно основно човешко право. Така че споразумението, Маракешкото споразумение, Маракешкият договор прави първи стъпки за преодоляването на тази бариера. Основното тук е ролята на Европейския съюз, като подчертава напрежението между от една страна увеличената защита на, интелектуалните, на, на правата на интелектуалната собственост в междустранни, многостранни споразумения. Имам предвид споразуменията от 2004 година. Това беше много важно за обвързването на правата на интелектуалната собственост с защитата на правата на хората с увреждания. Е, това стана на много високо равнище, където бяха включени и усилията на развиващите се страни. Усилията на развиващите се страни да защитят правата на хората с увреждания. Има наистина много хора, които са са слепи в развиващите се страни. Само 1% от всички книги <clears throat> са достъпни за слепите хора в развиващите се страни. В развитите страни този процент е 5. И така, от една страна ние подчертахме това напрежение между интелектуалната собственост и човешките права. Централен момент тук са правата на хората с увреждания. Това зададе общия контекст и пресечната точка между различни области на правото и правата на хората с увреждания. Нека преминем много бързо сега към анализа на европейски органи, анализа на правото човек да ползва културни ценности. Това е, този анализ е отразен в член 15. Прави се паралел между правото на участие в културата и задълженията под по смисъла на член 30 на конвенцията, т.е. да няма бариери към, към правото за четене, правото за участие в културния живот. И тук искам да направя препратка и към член 21 и член 30 на Конвенцията на ОНЕ. И така, <clears throat> ние анализираме реакциите на европейските органи, т.е. подчертава се нуждата от достъп или по-скоро достъпност до формати, които да позволяват на хората с увреждания да ползват културни продукти. Започва се идентифицирането на достъпа и измерението на достъпа. В същото време, заедно с тази идентификация, из заедно с осветляването на напрежението, за което говорих, а, започва и мисленето за един минималистичен подход, т.е. да се подслонят усилията на идващи от развиващите се страни усилия, които могат да имат за резултат определени изключения. И тук говорим за различни видове и активисти, които се застъпват за по-добър достъп до знанието. Освен това, имаме и дневния ред за хората с увреждания. Всички тези инициативи доведоха до съществуващите предложения. Анализирахме предложенията. Е, това са по принцип четири предложения. И каква бе изненадата от това, че едно от най- остарелите и <clears throat> най-непопулярното предложение беше предложението от Европейския съюз и е, Съединените Американски щати. Европейския съюз искаше просто препоръки, а пък щатите искаха просто съвместно, съвместен инструмент или споразумение. Световната организация на слепите хора излезе с предложение, идващо от латиноамерикански страни, което изискваше задължителни изключения от правото, от авторското право, което да улесни достъпа до културни продукти. Те искаха тези изключения да станат задължителни, а не опционални. И се смяташе, че трябва да има обвързващо споразумение. Ние обясняваме тук различните аргументи за и против. Един от централните моменти на това предложение беше, идентифицирането на много бенефициенти, а също така се подчертаваше и факта, че няма нужда от комерциална достъпност като предварително условие. Е, съюзите на слепите хора, <clears throat> европейския и световния, излязаха с, състановище, становище, че до момента се игнорират нуждите на слепите хора. Така че предварителното условие за комерциалност бе отхвърлено. След това ние преминахме към Маракешкия договор. Договора от Маракеш, както казваме, въвежда своята централна цел, а именно задължителни изключения от националните е, авторски права. Това ще улесни трансграничния обмен на достъпни формати публикации. За първи път с това се създава задължително право за потребителите, както и задължително право на правонос... за правоносителите. Възможността е да се даде трансгранично разпространение на достъпния формат. Идентифицираме тук какво прави в тази насока Маракешкия договор. Има четири задължения, които а, които са залегнали в различните членове, например идентифицирането на правото на <clears throat> изключение за репродукция, правото за достъп, правото за разпространение. Това са все изключителни права в рамките на авторското право, но също така се задава и задължението на, за а, държавите членки да, пре, да премахнат технологични мерки, които възпрепятстват слепите хора да имат достъп до културното съдържание. И така ние обясняваме съдържанието, основните задължения, след което преминаваме към обяснението на на същността на диспута в, на, на диспута в рамките на Европейския съюз. На 30 септември 2016 година Маракешкият договор влезе в сила след ратифицирането на Канада. Това а, беше 26-та страна, които 26 страни, значи, ратифицираха договора. не ратифицира договора, но диспутът е най-вече за срока, е, кога е, Европейския съюз трябва да адаптира своята система за авторското право. Идеята е да има бърза ратификация без промяна на системата за авторско право. Това се е случвало и преди в Европейския съюз с други директиви, т.е. може да се премине към ратификация от страна на Европейския съюз без промяна на системата. Но позициите са доста непримирими. Е, комисията отправи запитване към Европейския съд за компетенциите на Европейския съюз на 8 септември тази година излезе решението, което предпочита изключителната компетентност на Европейския съюз. Позоваването е на член 9 от конвенцията, но въпреки това правната база се оказва недостатъчна, защото маракишкият договор ще промени една област, която не е покрита изцяло от общностното законодателство. Така че тук ние направихме няколко препоръки към парламента. Ние поощряваме парламента да се застъпи за бърза ратификация. Освен това, парламентът би могъл да работи по-тясно с форума за е, Европейския форум за хората с, на хората за увреждания за покриване на области, които не са покрити от Маракешкия договор. Освен това, ние препоръкваме, препоръчваме комисията да продължи с ратификацията на договора, особено в светлината на решението на съда. То не е естествено обвързващо, но често съдът следва препоръките на генералния адвокат. Ние също направихме и препоръки към държавите членки. Ние ги поощряваме те да работят конструктивно с комисията. Комисията има две предложения за регламент и директива. Хубавото при тези предложения е, че те се спират на най- добрите разпоредби в Маракешкия договор. Те говорят за клаузите изключение плюс и смятат да отидат даже по-напред. Тоест комисията включва в своите предложения е определено ограничение, но държавите членки, ако желаят, могат да направят и крачка напред, отвъд тези предложения. Комисията би могла да работи с заинтересованите страни, за да идентифицира нуждите на хората с увреждания. По-добре. И така ние правим определени препоръки. Нещо, което според нас липсва е преосмисленето от страна на комисията за приложението на разпоредбите от Маркешкия договор. Тоест, би трябвало да има механизъм за правна защита и оплаквания, ако Маракешкият договор не се прилага. Тоест, трябва да има план за действие, план за постигане на определени цели и за постигане на определени резултати. Би трябвало да имаме ясни цели, които да бъдат измервани и да видим, че наистина тези цели се постигат по смисъла на Маракешкия договор. Мисля, че времето ми приключи и благодаря. Благодаря ви. Както члени на Европейския парламент и на Междупарламентарната група по хората с уврежданията, ние сме удовлетворени от настойчивото искане за бързо ратифициране на конвенцията от Маракеш. Пристъпваме към Камила Пакер, последния наш докладчик, която ще засегне на много интересна тема, а именно за начина по който европейските фондове, структурните фондове, е, фондовете за инвестиции биха могли да обезпечат необходимата реформа за приобщаването на хората с увреждания е, в е, всички аспекти на обществения живот. Можем да кажем, че за предходния програмен период 2007-2013 година тези фондове не дадоха очаквания резултат. И за сегашния програмен период е, е определено необходимо да се направи много в това отношение, за да се постигнат резултатите по стратегията 2020 е, на която е, полага цели, наред с останалите и за интеграцията на хората с увреждания. Тези фондове трябва да бъдат оползотворени за едно действително включване, за, за едно приобщаване а, е, а, е, и, и най-вече в а, е, образователната система, що се отнася до трудовата заетост и до а, всички аспекти на обществения живот. Обществото наистина следва да схване многообразието като нещо положително, а не отрицателно. И сега с интерес очакваме Камила Паркер да ни разкаже нещо повече по тази тема. Тя е основател и членува в неправителствена организация, посветена на тези въпроси в е, Великобритания, специалист по гражданските права и свободи и правата на човека. Имате думата. Благодаря. Това ще бъде едно съвместно изложение е, заедно с колегата. Благодаря ви за възможността да ви представим доклада си. За да ви дам малко контекст, става дума за положението на хората с увреждания, за е, значителния брой хора с увреждания, които са институционализирани в Европа, което определено буди загриженост. И в тази връзка ние разглеждаме важната роля на европейските структурни инвестиционни фондове за преодоляването на тези проблеми. Тези фондове могат да изиграят значителна роля, според нас, тъй, защото държавите членки да извършат прехода от институционални грежи към грижи в обществото, в общността, като обезпечават изграждането на такива альтернативи, на такива възможности, както инвестиционно, така и експертно, доколкото процесът на деинституционализация може да се окаже доста сложен. Редица доклади подчертават с огромна загриженост това, че структурните фондове в миналото са били насочвани към развиване на институционалните грижи. И макар и е, регулацията, предвиденото за сегашния програмен период да е много положителна, да, да подчертава значението на социалното преобщаване, все пак има опасение, че проблемите могат да се запазят е, и, проблема, и докладът ни осветлява някои от тези е, проблеми. Разясняваме също така защо е толкова важно структурните фондове да не бъдат насочвани към просъществуване на институционалните грижи. Така, сега, е, живот в общността. Защо този термин? Защо се изразяваме така? Е, защото тук не става дума само за прехвърляне на хората от домовете, от институциите към е, нова среда, а за това тези хора да получават необходимата подкрепа и услуги, така че да могат пълноценно да живеят в да участват в живота на общността, да, да, да полагат труд, да, да се образоват и усъвършенстват. Това е заложено в Европейската харта за правата на човека и в частност обаче 19 е, ти член от Конвенцията за правата на лицата с увреждания в този член изрично се прогласява правото на независим живот и участие в живота на общността. Целта на нашето изследване е да се хвърли светлина върху потенциалното позатворяване на европейските структурни инвестиционни фондове в подкрепа на, на, на тази реформа, на тази преход, така че всеки от хората с увреждания да, да, да живее свободно в обществото, за разлика от сегашното положение, при което мнозина от тях са в институции стъпките, които трябва да бъдат предприяти, показваме ние, така че фондовете да заработят за тази цел и също така за предотвратяване на по-нататъчното им използване за поддържане на институционалните грижи. Кои са сериозните поводи за тревога? Все така голям е броят на хората навсякъде в Европа, които се институционализират. Много са докладите, които хвърлят светлина върху нарушенията на правата на човека в тези институции. Положението не се променя. На лице е една система на настойничество в много от тези страни, при която фактически лицето се поставя под запрещение. То не може да взема самостоятелни решения и това е важен аспект от феномена институционализация. Е, лицето става е, недееспособно по смисъла на закона и фактически не може да вземе решение за това къде да, да пребивава за собствената си съдба. И всичко това е в разрез с целта, възприета от държавите членки и от Европейския съюз, а именно всеки да може да живее пълноценно в обществото, в общността. Друг сериозен повод за загриженост е това, че на проблемът не се отделя достатъчно внимание. И на нивото на отделните държави членки, така и в целия Европейски съюз, няма достатъчна информация за положението на хората с увреждания. Все така, услугите в общността са недоразвити, от друга страна. Ето защо е толкова важно европейските структурни фондове да бъдат насочени към преодоляването на този проблем като се помага на държавите членки, да въвеждат альтернативни решения. И все пак, независимо от това, че държавите членки са се ангажирали да постигнат, е, да извървят този път, преходът е твърде бавен. Комитетът е, по Конвенцията за правата на лицата с увреждания подчертава това положение Е, този комитет наблюдава как е, е, държавите изпълняват задълженията си по конвенцията. Изследвал е, проучил е редица доклади за състоянието в държави членки на Европейския съюз. И, и виждаме тревожни констатации на комитета в три направления. Първо, броят на институционализираните лица изглежда расте. И то навсякъде в Европейския съюз не е само в централно и източно европейските страни, както обикновено се очаква. Навсякъде в Съюза е такова положението. Комитетът също така е, констатира с тревога, че е, все така е, недостатъчно се върши за въвеждането на услуги, на обществени услуги в общността. Твърде бавен е напредъкът по пътя на, на този преход от институционални грижи към грижи в общността. Държавите членки заявяват, че са приели необходимите мерки, но, но фактическите темпове на изпълнение са неадекватни. И така, що се отнася до самите структурни фондове. Защо е, е толкова важно това, което ние твърдим? Защото тези фондове дават възможност на държавите членки наистина да извървят пътя на този важен преход от институционализация към альтернативни грижи, които утвърждават социалното преобщаване. Какво и до сега обаче, в миналото, твърде често, структурните фондове е, са насочвани към капиталовложение в институционалните грижи, понякога за ремонт и обновяване, но и за разширяване на, на капацитет. Много трудно е да се установи точно колко средства са изразходвани за това – но информацията, която постъпва от е, организации на гражданското общество, е, сочи, че в страни като България, Унгария, Латвия, Литва и Румъния и Словашката република за периода 2007-2013 година са похарчени не по-малко от 150 милиона евро за институционални грижи. Тук не става е, въпрос единствено за поддържането на институционалните грижи, а и за това, че тези средства биха могли да бъдат насочени към развитието на альтернативни решения. Друг проблем, който се повдига е, че макар и някои дейности да насърчават живота в общността, всъщност на практика обезпечават просъществуването на културата на институционализация при един твърде строг, негъвкав режим, е, който все така изключва жителите, на пребиваващите в тези, в тези места, тези институции от живота на общността. И комитетът по-нататък констатира подобно положение е, в много, в много страни. Много държави членки все така влагат средства в институционалните грижи. Отново, както казах, не само в Централна и Източна Европа. Виждате е, в редица други страни, е, навсякъде и Съюза. Един от въпросите, който особено тревожи комитета, е именно, че е, че европейските структурни фондове е, се изразходват за просъществуването на институционалните грижи. Подчертава комитета, че това е въпрос, на който Европейският съюз следва да обърне особено неотложно внимание за насърчаване на деинституционализацията. Какво да кажем за текущия програмен период? Необходимо е да се направи така, че До сегашната практика е, на влагане на средства в институционалните грижи е, да, да, да бъде осъзната и да бъде възпрепятствана. В заявените намерения обаче на редица държави членки за опозотворяването на структурните фондове все, все още можем да констатираме сериозния проблем за липсата на гледище за липсата на концепция е, за е, независимия живот в общността, за всички хора с увреждания. Ако вземем оперативните програми, фактически тези оперативни програми нерядко изключват цели контингенти. И след това, ако погледнем конкретните действия и дейности, които се планират, все така се планира влагане на средства в институционалните грижи, е, освен това, услугите в общността, които се планират, е, е, някакси не, не, не дават яснота за това, доколко биха допринесли за социалното приобщаване. Освен това, все така липсва точна информация за положението на хората с увреждания в тези страни. Това тревожи особено, тъй като доколкото няма анализ на положението, то държавите членки много трудно биха могли да, да, да планират по-нататъчните си действия за преодоляването на слабостите. Изключително показателна е тази липса на надежна информация. Е, освен това не е особено ясно какво разбират държавите членки под услугите в общността. Е, и все така е, остава съмнението, че средствата ще бъдат влагани най-вече за институционални грижи. Ето сега, ако ми позволите да предам думата на колегата. Благодаря ви, Камила. Да, да продължим нататък. Докладът ни подчертава колко важна би била ролята на гражданското общество в този процес, в качеството му на защитник, на, на наблюдател на изразходването на структурните фондове. Е, във всеки случай до сега, е, когато на вниманието на Европейската комисия са отправени сигнали за е, неправилното изразходване на структурните фондове, това се е дължало най-вече на гражданското общество, на неправителствените организации съгласно принципа на партньорство, гражданското общество би следвало да участва на всеки етап от изразходването на структурните фондове. В това отношение ние констатираме някои проблеми. Един от тях е, че няма нито една държава членка, в която техническото съдействие да е насочено към укрепване на капацитета на гражданското общество, за да извършва тази важна дейност по наблюдението и контрола на структурните фондове. Тоест, ако държавите членки наистина желаят да въвлекат гражданското общество в този процес, те трябва да го снабдят с необходимия инструментариум. За сега това не се прави. Освен това е необходимо в държавите членки да се усъвършенства системата на сигнали, на, на оплаквания. Не е ясно всъщност каква е съдбата на един сигнал подаден от гражданското общество. Няма система и Една организация току-що е, е подала жалба, между другото, за пример. Е, ние следим как ще се развие този, е, тази процедура. В доклада вземаме Словакия като пример, като казус. Както ви се каза тук, Комисията по петициите на Европейския съюз съвсем наскоро е посетила Словакия. Разбира се, Словакия не е единствената страна, която изпитва такива проблеми. Но тя, но тя е показателна. Действително е, дава добра представа за състоянието на нещата. Е, висок е броят на институционализираните в Словакия. Това е, е преобладаващата форма на грижи близо 40 хиляди места в институциите и малко, всъщност близо 4500 деца все още в домовете. За съжаление, по време на предходния програмен период, по оценки, са създадени 5000 нови места в институциите, чрез е, благодарение на средства от структурните фондове, което е ужасяващо. Що се отнася до текущия програмен период, все още имаме поводи за загриженост. Що се отнася до Словакия, според нас, поради липсата на политическа воля, поради това, че е, децентрализираните органи на управление някакси не са ангажирани в процеса на деинституционализация чрез е, структурните фондове. И това се казва в е, изследването, поръчано от Комисията по петициите, специално посветено на Словакия. Изисква се е, е различните партньорски организации, е, е, висши учебни заведения и прочи, да съфинансират проектите на деинституционализация, например, което не, не е приемливо, което не, не е редно. Освен това, както и другаде, е, начинът по който се финансират самите обществени услуги укрепва институционалните грижи. Финансирането е от републиканския бюджет, само ако съответното лице е институционализирано. Ако то излезе в общността, вече е, плащанията от централния бюджет спират. Ето, това е сериозен проблем. Правим няколко препоръки, както на ЕС, така и на държавите членки. Е, що се отнася до ЕС, е, една от сериозните препоръки е все така да се подобри събирането на информация. От 2007 година няма не, не е публикуван цялостен доклад за състоянието на институционалните грижи в Европейския съюз, така че данните, които ние цитираме, 1,2 е, е, милиона души е, в институции в Европейския съюз, са от 2007 година, твърде неактуални. Освен това е, е необходимо държавите членки да спрат подкрепата за, за, за каквото и да било по-нататъчно институционализиране по линия на структурните фондове и да привлекат гражданското общество и да спазват кодекса на поведение за партньорствата между държавата и гражданското общество. Европейският съюз, комисията би следвало да, да, да даде по-подробни насоки на държавите членки по изпълнението, в частност на този кодекс. И сега няколко препоръки на вниманието на самите държави членки. Първо, както каза колегата, е, те трябва да разработят една всеобхватна стратегия за преход към е, живот в общността. На второ място да се подобри координацията между е, програмите по социалния фонд от една страна, европейския, и тези по Европейския фонд за регионално развитие. Е, така че в дадени общности, например, е, да се изграждат жилища е, за хората, напускащи институциите. На трето място, всеки проект, финансиран от структурните фондове, трябва да, да утвърждава социалното приобщаване чрез деинституционализация – чрез съсредоточаването, ако трябва, в по-малки институции. Всъщност, вниманието трябва да се пренасочи от сградния фонд към качеството на живота на хората с увреждания. И най-сетне да бъдат включени всички основни заинтересовани страни, специалисти, експерти и разбира се самите хора с увреждания. Да бъдат въвлечени в вземането на решения за е, въвеждането, до развиването на една или друга услуга и нейното финансиране. Благодаря ви за вниманието. Ще отговорим, разбира се, на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря ви, благодаря ви. Е, е, много интересна, много изчерпателна беше е, информацията. благодарение на тази информация ние, ние по-добре по е, е, схванахме положението. разбира се, даваме си сметка, че и Комисията на парламента за регионалното развитие е, е, има своето място що се отнася до изпълнението на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Е, е, е, благодаря ви. Сега бих искал да предам председателската функция на колегата Кабесон за втората част от нашата работна среща. А предстои ни да изслушаме и някои петиции които са поступили в нашата комисия, свързани с положението на хората с увреждания. И така, втората част от, от нашата работна среща Първият докладчик е представител на Европейския омбудсман. Колегата Елпида Постолидо. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Ще ви дам последна информация за работата на омбудсмана по конвенцията. Главната ни дейност по конвенцията е да защищаваме правата на лицата с увреждания, като е, разглеждаме оплакванията, потвърдения е, в е, нарушение на административната уредба от страна на различни органи. Всеки гражданин или лице, прибиваващо в Европейския съюз, физическо или юридическо, може да подаде оплакване, без задължително да е лично засегнато от нарушенията на административната уредба или да бъде фактически дееспособно. Говорим за достъпност е, е, до сградния фонд, до е, електронни източници на информация, до въпроси за здравно сигурното положение, специално на деца с увреждания – е, ние е, е, разгледахме един случай за кандидат за длъжност, който е бил с слух и на когото не е дадено достатъчно време, за да премине тест. Оказва се, че кандидатът е дал информация за своето увреждане зва след теста, обаче проучвайки въпроса, омбудсмана установи, е, че в редица държави членки се дава е, време допълнително на кандидатите с е, увредено зрение. Става въпрос за практиката на ЕПСО, на службата на Европейския съюз за назначаване на нов персонал. И препоръката е да, да обърне внимание и на хората с увреден слух. Ние констатираме всъщност, е, че практиката не е лоша. Плакванията са с ограничен брой, но аз е, смятам, че информацията за възможностите за защита на правата на тези хора е все така ограничена и аз е, бих искал да приканя всички ви да разпространявате тази информация. Е, доколкото омбудсманът е, се е, опитва в дейността си да разглежда стратегически и някои трайни недостатъци в уредбата и дейността на институциите. Едно от стратегическите проучвания на омбудсмана е за зачитането на основните права и свободи в рамките на кохезионната политика на Европейския съюз, това число опозотворяването на структурните и инвестиционните фондове на Съюза за институционализация на хората с увреждания. Проучването отправи е, някои насоки към комисията, към Европейската комисия. Наш представител е, докладва за проучването на проява, е, проведена вчера от Европейската мрежа за независим живот по повод на започването на една нова нейна популяризаторска кампания. Освен това, през май 2016 година омбудсманът започна ново стратегическо проучване с цел да установи дали третирането на лицата с увреждания по общата осигурителна схема, въведена от Европейската комисия, отговаря на изискванията на конвенцията. Пълно възстановяване на медицинските разходи, оказва се, може да, да стане само след решение на компетентният орган да признае тези разходи. Като трябва да бъдат зачетени и някои критерии, и в това число критерии за е, е, е, кратка, кратък, кратка очаквана продължителност на живота. Омбудсманът установява несъответствие на тази практика. Понятията, прочем, за заболяване, болест от една страна и увреждане не могат да бъдат разглеждани като теждествени и Европейския съд се е произнасял по този въпрос. Освен това, критерия кратка очаквана продължителност на живота е неподходящ критерий в случая на хора с увреждания. Мърдица увреждания не въздействат конкретно върху очакваната продължителност на живота, за това пък са свързани с сериозни текущи разходи за поддържане на здравословното състояние на лицето, така че то да участва пълноценно в обществения живот. Омбудсманът е, отправи въпрос към комисията за нейните намерения да въведе специфични критерии за възстановяването на медицинските разходи на хора с увреждания. Наскоро получихме отговор от комисията и го анализираме в момента. В контекста на това проучване е, също така е, получихме становище от Европейския парламент, от групата за подкрепа на лицата с увреждания. Друга една тема, на която по-настоящем обръщаме стратегическото си внимание, е достъпността до страниците в интернет на европейските институции. Тъй като повечето институции е, вземат практиката на комисията за образец, е, омбудсманът насочи вниманието си с въпрос към председателя на е, комисията Юнкер към страниците на комисията е, е, за е, поддържането и на жестомимичен език, на, на, на Брайл и така нататък. В отговора си комисията отбелязва, че предоставянето на информацията в такива формати надхвърля равнището на съответствие, е, към което се стреми комисията е, и е, това би повлияло значително върху нейните ресурси. Още повече, че достъпността до страниците на комисията в интернет се проучва само във връзка с сериозна актуализация на страниците или въвеждането на нови страници сега обмисляме следващите стъпки на омбудсмана и ние смятаме да се съобразим с е, най-новото развитие на обстановката, в частност е, приемането на е, директивата за достъпността до страниците в интернет на публично-правни организации. В, в, макар, че европейските институции не са изрично задължени, е, е, в директивата се казва, че те би следвало да се съобразяват с е, нейните положения. Що се отнася до страницата на самия омбудсман, ние от известно време се занимаваме с повишаване на достъпността до нея, с подкрепата на приобщаване Европа. Published on our website and is available in 24 languages. Moreover, an assessment is uh, currently being carried out. На 24 езика се поддържа информацията. По настоящем доставчикът на услугата, на когато е възложено поддържането на страницата, извършва свое независимо проучване за повишаване на достъпността до нея. И най-сетне, като членове на групата за наблюдение по конвенцията, ние ще продължим активно да, да, да съдействаме, като по инициатива на омбудсмана правим свои проучвания и популяризираме информация за конвенцията. И ние е, много ценим всички възможности да обменяме опит, да изслушваме чужди мнения, така че да постигнем един осезаем, едно осезаемо въздействие. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Мартесни, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо Класон Луис. Благодаря, че ми дадохте думата днес и ме поканихте да, да участвам. Най-напред искам да поздравя вашата комисия, която се стреми да систематизира този вид събития, за да се разглеждат въпросите, свързани с хората с увреждания. Мисля, че това е нещо много важно и това позволява да се привлече вниманието върху тези въпроси, върху проблемите, които, с които се сблъскват тези лица, когато се опитват да упражняват своите права. Аз съм много доволна, че успяхме да допринес, да допринесем за работата по тези въпроси. Днешното заседание служи да бъдат почертани два, две от трите ключови роли, което може да играе Комисията за хората с увреждания. Разбира се, това касае и ролята, която други инстанции в рамките на други проверки могат да играят. Следователно има два, две роли. Първо да се отговарят на индивидуалните жалби, които могат да бъдат много сериозни, да се даде максимално яснота, свързана с задълженията, простичащи от конвенцията и Другата роля е да отговаряме на по-структурни въпроси. Може да отидем отвъд индивидуалните жалби, за да се опитаме да обясним какви са, какви са предизвикателствата за прилагането на правата, които са отърсени в различни законодателни текстове. Мисля, че парламентът може наистина да играе ролята на защитник, на гарант, в областта на а, хората с увреждания. Агенцията за основните права, разбира се, няма мандат да се занимава с отделните жалби. Ние не се занимаваме също и с а, жалби, но си даваме сметка, че в своята работа е много важно механизмът за жалби е, да може да ползва работата на експерти, съветници, за да се гарантира, че отговорите, които се дават, са мотивирани, оправдани, основани на доброто разбиране на е, ситуацията. И в този контекст е, искам да подчертая три начина, по който Агенцията за основните права е, която е основна в Европейския съюз в тази област, може да захранва дискусията с, на комисията по петициите, но също така и да помогне в, за тази работа. Разбира се, първият елемент това е събирането на информация, анализ, проучване, прилагане на законодателните текстове в Европейския съюз чрез нашите тематични доклади, било то политически участия в, в е, полза на децата с увреждания за, и други, всички тези доклади могат да позволят да бъдат идентифицирани слабостите е, между това, което съществува в закона и опитът, е, който имат хората с увреждания на терена. А освен тези тематични проучвания, ние също извършваме и друга работа. Опитваме се да идентифицираме а, успехите, които са постигнати в приложението на конвенцията. Ние се работим, особено през последните години, в рамките на една, един текст, който е свързан с приложението на конвенцията. И в рамките на годишния доклад до година ще бъде публикуван още един подобен текст. Това позволява да бъдат открити някои области, където промяната на политиката и бяха извършени програми в политиките и законодателството и да видим как дискриминацията е, срещу хората с увреждания се извършва и какви мерки трябва да бъдат взети, за да се борим срещу това явление. Това е един а, малко по-хоризонтален подход и се опитваме да видим какъв, каква може да бъде ролята на различните инстанции. В този контекст а, ние също разгледахме начина по който държавите членки прилагат своите задължения, проистичащи от новите регламенти и структурни фондове. Например, при две години ние поручихме начина по който комитета за мониторинг изис... проверяваше как се прилагат фондовете. И това е нещо, което ще бъде разгледано също за в бъдеще, постепенно с а, а, изпълнението на фондовете освояването на фондовете. И един друг начин, по който ние можем да участваме в работата на Комисията по петициите, това е чрез изготвянето на показатели във връзка с правата на човека. Знаете сигурно, че ние разполагаме с такива показатели вече за различните държави членки, съобразно член 29 от Конвенцията, правото политическо е, дейност и определихме и показатели по член 19 на Конвенцията. И тази сутрин вече говорихме доста по този въпрос. Събрахме данни от 28-те държави членки, които прилагат тези показатели и в момента анализираме получената информация. Радвам се, че мога да видя, че по-голямата част от показателите отразяват е, въпросите, които се появиха в доклада, който беше представен днес. По-специално достъпът е, до услугите, е, системата за подкрепа, съществува ли право в националното законодателство хората, тези лица да имат достъп до различни услуги, какъв бюджет се предвижда за тази подкрепа, дали бюджета се увеличава или намалява. След това получихме и какъв е броя лица в Европейския съюз и в е, отделните държави членки, които ползват на практика тези услуги. Но тук, разбира се, сме изправени пред едно препятствие, което е доста чувствително, с което тази сутрин стана дума. Това е липсата на систематична информация и задълбочена информация, която ни позволява да прилагаме тези показатели по възможно най-успешния начин. Освен това, начинът по който ние може да продължим да информираме хората за съществуването на възможни вазивни механизми. Опитахме се е, да изготвим един такъв инструмент онлайн, който е на нашия сайт, който е достъпен, разбира се, е, все по-достъпен за всички. Това е един инструмент, който може да позволи и на гражданите и други заинтересовани страни да идентифицират механизмите, към които могат да прибегнат и които са им удобни, съобразно техните проблеми. Става дума е, за 15 държави членки е, и а, е, там може да се открие кой е омбудсмана, какви са правата, кой трябва да бъде, а, е, към кой трябва да се обърнат а, е, заинтересованите лица със своите жалби. И това отразява също и факта, че ние знаем много добре, че много често хората не знаят към кой да се обърнат, не знаят кой е най-подходящия контакт. И накрая бих искала да се спра на две области, по които Агенцията за основните права може да допринесе а, е, а, е, от своя страна най-напред европейската рамка. Както Марк вече го каза в началото на тази година, Европейският парламент поиска за нов правно становище от агенцията за необходимостта, нуждите, които проистичат от член 33.2 в европейския контекст. В това становище ние разгледахме различни въпроси, свързани с създаването, мандата, с действието на тази рамка и представихме също едно становище относно начина, по който могат да бъдат подобрени и засилени съществуващите структури. Един разгледа, разгледани бяха задачите в рамките на тази рамка и ние държахме сметка за насоката на Комитета за човешките права, за е, разглеждането на е, жалбите, обнародването на доклади. Разбира се, е, тези роли, разбира се, са поети от членовете на Европейската рамка, но ние считаме, че може, нещата могат да бъдат подобрени като се изготви един задължителен закон в рамките на Европейския съюз и който да позволи да се из, издават становища относно законодателни инициативи. И още веднъж искам да подчертая, че парламента и останалите европейски институции вече имат възможност да искат правни становища, формални становища и ние насърчаваме всички да го правят. След това, за да завърша, за да се разгледат нещата безпристрастно, да се премине към една институционна подкрепа и е, пет държави членки, между които и Словакия, изготвиха проучване и сме много доволни да видим, че можахме да представим първите заключения от това проучване. Информацията, която ние събираме, която идва от България, Финландия, Ирландия, Италия, Словакия – ще позволят да идентифицираме двигателите и препятствията на тази деинституционализация, включително и на локално равнище, което това ще ни позволи, разбира се, да подкрепяме следващите проучванията и което да подпомогне Европейския съюз и на държавите членки да гарантират, че това, което правят, спазвайки член на 19, позволява също от е, е, преминаване от институционалните е, услуги към европейски услуги. Благодаря за това Европейски форум за хората с увреждания. Благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря, че ме поканихте да говоря днес. Искам да се присъединя към всичките оценки, които бяха направени до този момент за това, че Комисията по петициите следва един систематичен подход в своята роля, за да подпомогне на хората с увреждания. Благодаря за вашата ангажираност във връзка с договора по Маракеш, договор от Маракеш и благодаря, че разглеждате тези въпроси днес. И считаме, че Европейския парламент ще може да, се, да, се, да управлява тези процеси много ефикасно, да се превъзмогнат всичките препятствия в държавите членки, за да може договорът в, от Маракеш да се превърне в действителност. Благодаря, че продължавате да настоявате за използването на структурните фортове, фондове в случай на жалби, но и просто, както се каза тази сутрин, да се разбере, че фонд, структурните фондове трябва да, бъдат, да продължат да, да се използват. Ние всички смятам, че сме така емоционално възбудени. Знаем, че европейските и американските институции вече не отговарят на очакванията на гражданите. Ние трябва да работим всички заедно за да защитаваме на е, интересите на хората с увреждания, но също и да повишаваме отговорността на институциите спрямо гражданите. Защото всичко това е застрашено. И така че аз наистина насърчавам Комисията по петициите да продължи да надзирава функционирането на структурните фондове, за да може те да отговарят на нуждите и да спазват правата на хората с увреждания. Мисля, че всички познават този European Disability Fund. Ние сме една организация, която е, работи в, е, полза на хората с уврежданията. Преди 20 години бяхме създадени, за да може да подпомогнем е, на хората с увреждания в Европейския съюз. Е, Ние сътрудничим с европейските институции, за да изследим Европейския, Европейския съюз, за това как прилага Конвенцията на правата на човека. Миналата година започнахме ревизия с колегите от е, Комисията по петициите, които играят своята роля. Работим систематично, следим различните препоръки на комитета. Ние приветстваме обнародването на European Accessibility Act. Миналата година имаше едно изслушване с интергрупа за хората с увреждания относно закона за достъпа. Да видим какви са всъщност препятствията, които съществуват за приемането на, на този акт и работим в тази посока. На 14 септември, една година след препоръките, ние организирахме едно изслушване, за да чуем всичките заинтересовани страни от гражданското общество, за да може те да дадат своя принос и да ни кажат какви са темите, които си остават критични, след като ние открихме три основни теми, но също и други теми, които се считат като много важни от поканените хора. И това доведе до един много пълен доклад, много изчерпателен доклад. Представител на комисията трябва да даде е, доклад на комисията и след една година трябва да бъде изготвен, т.е. тази година трябва да бъде представен доклада. Също извърхме, проучихме известен брой препоръки, които касаеха различни е, дирекции на Европейския съюз. срещахме се с няколко комисари, срещнахме се с е, други служители, които отговарят по тези въпроси. И виждаме големи възможности което трябва да позволи да включим проблемите за хората с увреждания в европейските политици. И тази, тази седмица в Братислава ще, ще, се, ще се състои една конференция, за да се види как, какви са заключенията на е, комитета. Това, което прави нашата организация е на ревизия, ние сътрудничим с нашите членове, за да им подпомогне в тази процедура подготовката на доклади, на диалога и така нататък. Но събота за пръв път ние проучихме съвсем така систематично какво Европейския съюз прави в връзка с препоръките, които са дадени, какви са дейностите, които са успешни, за да може тези препоръки да бъдат изразени в дела в държавите членки. И е, една нова дейност е, в рамките на ролята, която ние играем в тази европейска рамка, е, е една поредица доклади за човешките права. Накрая на месец ще бъде изготвен също един доклад за хората с увреждане. Това, което ние ще направим с тази поредица от доклади, това е да проучим различни важни теми, да видим как държавите членки и Европейския съюз прилагат правата на човека във връзка с хората с увреждане. И първият, първи доклад ще очертая на рамката. Това е 10-та годишнина от агенцията. И ще видим докъде са стигнали нещата в Европейския съюз, кои са държавите членки, които са направени съответните декларации срещу намеренията и духа на конвенцията. След това ще внесем светлина върху известен брой проблеми във връзка с приложението на конвенцията и до година ще се занимава с специфични членове, специфични въпроси. Е, въпросът е да изготвим един бенчмаркинг в Европейския съюз, да има обмен на добри практики и на информация. Правим го вече в рамките на нашите срещи. Опитваме се да сравняваме нещата между държавите членки и сега искаме да систематизираме всичко това в рамките на доклади, може да не е годишно, да не са годишни, някои доклади да са по-начесто, други по-нарядко, но въпросът е, че ние трябва да следим приложението на конвенцията. Наскоро също решихме с економически и социален комитет да организираме една мисия в Гърция, за да видим какво, как стои въпроса с, с с увреждания. Знаете, че Гърция се превърна нещо като е, страна, дестинация, преди беше транзитна страна, но много е, хора, които имат увреждане, останаха в Гърция. Тъй, че с економически и социален комитет ще организираме една, едно изслушване на 14 февруари, за да видим какво Европейския съюз може да направи повече и по-добре за, във връзка с е, беженците с увреждани. Мисля, че ще до тук ще спра. Благодаря за времето, което ми отделихте. Благодаря и аз на вас. Дори и чисто формално, да не сме част от рамката за ревизия на конвенцията, ние ще чуем предложенията на комисията. Емануел Грант, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз не седнах на първата редица, защото вече не сме част от е, тази конвенция, от рамката в конвенцията. Е, благодаря много за организирането на е, този семинар, който е много важен и най-общо казано за подкрепата на комисията Пети и Европейския парламент за връзка с защитата на хората с увреждания. За нас в комисията това е много важно. Ние отделяме много време по този въпрос. Много неща бяха казани тази сутрин и бих искала да е, отговоря, но а, това значи, че ще взема микрофона поне половин час, не е целта на моето изказване. Така че искам да се съсредоточа само върху няколко точки. Да, действително, въпросът беше повдигнат. Става дума за отеглянето на комисията от, е, рамките, от рамката, което беше направено на практика, но не е съвсем формално. И както имах възможност да ви кажа на едно заседание в Економическия и социален комитет, комисията не е свикнала да се оттегля от някакъв процес. По-скоро ние, ние се борим за да участваме. Така че чисто вътрешно беше малко сложно, за да видим каква е най-добрата процедура, за да обясним какво точно искаме да направим във връзка с процеса, който се следи от 2012 година, именно за да се създаде тази рамка. Бяха проведени много сериозни дискусии, юридически включително и най-вече. И накрая добрата новина е, че вчера беше дадено потвърдение, че а, сивия фиш ще бъде пуснат тази седмица, което ще ни позволи да отидем в, а, да представим а, на комисията и това нещо да бъде изразено в едно писмо до Обединените нации. Това е нещо като non-paper, неофициален документ, нещо като това, което беше направено 2012 година, просто да се съобщи, че комисията се отега. Няма дискусия за това какво трябва да бъде тази рамка, рамката на Конвенцията за Европейския съюз. Има предложения, има реакции, но това е един много по-дълъг и по-сложен дебат, който ще иска и повече време и който трябва да се състои в рамките на рамката, а и също в рамките на европейските институции. Тази, този въпрос не се разглежда за момента и смятаме, че формализирането на оттегнането на комисията ще стане лесно, след като бъде извършено формалното съобщение. Така че смятам, че до края на годината това ще бъде решено и всички ще може да спим спокойно във връзка с това отегляне. Искам да подчертая, че е, този акт на отегляне не променя нищо в ролята на е, Европейския съюз. В Европейския съюз ние работим много по тези въпроси. Било то, що се отнася до промоция, защита, мониторинг на приложението на, комис... на конвенцията с ресурсите, с които разполагаме, да работим в тези три области – по-специално подкрепата, която ние оказваме на неправителствените организации, които работят в тази област. И всяка година подновяваме тези контакти, обмен, е, който е много богат и който много ни помага да имаме полезна информация. Не, не винаги може да държим сметка за всичко, разбира се, но това е един начин, по който много добре се работи в комисията това е един път, който е много добре изразен и който е много важен при изготвянето на нашите документи. И е, архитектурата на нашата политика. Това е, е много е добра, обеда на добрите практики е много важен с е, държавите членки чрез нашата група на високо равнище за хората с увреждания. Опитваме също да развиваме всичко, което е свързано с информация относно е, конвенцията и сме много доволни, когато парламентът поема щафетата в тази дейност, защото, честно казано, ние си даваме сметка ежедневно, че има много информация, много информация трябва да бъде предоставена, много трябва да се работи на терена, а не само така в на равнище Европейски съюз и в рамките на нашите институции. Работим също и много по петициите, по жалбите, които ние получаваме. Те са доста многобройни. Трябва да кажа, че за съжаление не винаги трудно се справим, не винаги се справяме лесно с тези жалби, защото трудно да кажем този жалба не отговаря на компетенция на Европейския съюз. И много често жалбите изразяват някои проблеми, които не са решени в държавите членки било то, що се отнася до семейните надба, до надбавките, които се дават, било то във връзка с дискриминации и така нататък и с някои неправомерни актове, но нямаме велики компетентност да отговорим. Но смятам, че това е един добър показател все пак за проблематиката, която възниква в Европейския съюз и проблеми, които заслужават да бъдат разгледани и анализирани по-задълбочено и по-глобално. Искам само да се спра накратко на един друг въпрос, на това, че просто за информация до проследяването на приложението на конвенцията, тази седмица по принцип трябва да започне една консултация между службите относно нашия доклад за приложението на Европейската стратегия във връзка с уврежданията. И се надяваме, че документът ще бъде прият, ако всичко мине добре, в началото на декември. Това са сроковете, които са фиксирани, но ние много сериозно проучихме ситуацията за това какво се прави по отношение на стратегията във връзка с уврежданията. Доклада ни от нея не е малко време, но смятам, че ще ви помогне и във вашата работа, след като той бъде на разположение. Исках и накрая да кажа, нещо и за структурните фондове. Е, възникнаха много въпроси тази сутрин по, тази, по този въпрос, който е изключително важен, по-специално, що се отнася е, от е, отделянето от институциите. И комисията много внимателно следи нещата. Никак не е лесно, разбира се. Не може да стане и бързо. И това, което е вярно, че говорим за споделено управление. Не може да задължим държавите членки да правят предложения, проекти, програми е, за оттегляне на тази дейност от институциите. Нашия капацитет да отхвърляме е, проекти, които съществува, но не може да наложи създаването на проекти. И имаме нужда от е, проследяване, участие на гражданското общество, Европейския парламент, както и на равнище институцията, като институция, но и като е, връзка с държавите членки, защото вие представлявате вашите държави членки. И отбелязах с голямо удовлетворение истински консенсус в парламента и в комисиите по тези въпроси, така че мисля, че има е, един, че вие играете много добра роля в това отношение, което е основна и в е, областта на гражданското общество. Мисля, че вървим под правилния път, защото информацията беше, беше извършена информационна кампания. Освен това следим за доброто приложение на структурните фондове и е, все още предстои работа. Трябва и много да бъде обяснявано в тази област. Трябва да бъде инфо... предоставена информация, разясняване, обмен на добри практики и разчитаме много на общата работа, която може да бъде извършена от парламента, неправителствените организации и други институции, но мога да ви гарантирам, че ние сме се заели здраво с този въпрос и редовно провеждаме съвещания, включително и с Европейската група експерти. Изключително е важно да може да работим по този начин и да гарантираме едно редовно проследяване на инвестициите от социалния фонд. Вярно е, че насред пътя трябва да се направи една проверка на това, което е извършено и се надявам, че информацията, която ви дадох, ще ви бъде полезна. Благодаря. Gracias a a todos los participantes y bueno, finalmente, eh, sabes que como ya anunciaba, tenemos... Благодаря на всички участници, както вече ви съобщих, вече много закъсняхме. А ще трябва да чуем основно а, жалбите. Така че аз а, искам да приключа тук, като ви благодаря. И от името на Комисията по петициите да ви кажа, че ние ще продължим е, с нашето ангажиране относно видимостта на този важен е, проблем между е, гражданите и институциите. Има иници... много инициативи, по които ще работим тази година, но както вече ви казах, ние ще поставим въпросите и в други форуми. Благодаря ви. Съжалявам, че не мога да обява дебат, но както ви казах, сега вече ще може да чуем жалбите. Благодаря на всички, благодаря на панелистите, благодаря на заместник председателя за това, че организира този, тази среща. И сега ще може да преминем към жалбите съвсем конкретно. 11.40 от Федерацията на кучетата придружители, кучетата за незрящи. И трудностите, с които се сблъскват е, е, хората в Европейския съюз. Благодаря за, за това, че тази комисия. Господин Гелдер, имате думата. Пет минути. Добро утро, е, уважаеми колеги, дами и господа. Благодаря, че разглеждате тази жалба. Благодаря, че ми давате думата. Надявам се, че да ви дадам и аз ще може да отговорим на вашите въпроси и да обясним нуждата от едно законодателство за достъп до кучета придружители за хора незрящи или хора, които са в които са с други увреждания, хора с е, страдащи от епилепсия и хора, които изобщо имат някакви трудности. Но ние, например, излизаме с приятели, схождаме нашето куче, позволяват ни да влезем в е, някакъв, е, някакво заведение, защото там ще хачим пари и никой не ни прави въпрос за кучето. След това отиваме в ресторант, и преди да влезем в ресторанта, собственикът не ви разрешава да влезете с вашето куче. И представете си как биха се почувствали хора, които имат нужда от тези кучета. Това не е нещо, което... Това е ежедневие на всички хора, които са придружени от кучета. И от 2009 година ние регистрирахме много проблеми, свързани с достъп с куче и нашата федерация изпрати една жалба с Девида Дамс за връзка с достъпа на кучета. Те, това, не с, това не е само проблем в Белгия или в Обединеното кралство, навсякъде в Европа. Например, просто да влезете в а, някакъв а, магазин за хранителни а, много проблеми са възникнали. Примерно беше отказан на моя колега да достъпа до едно до самолет, за да, там трябваше да пътува за една конференция и закъсня с един ден закъснение на собствената си конференция, която той даваше, на собствената си лекция. И тук, друг пример, в Брюксел отказаха му достъпа до хотел заради неговото куче. И друг пример, един шофьор на такси, а това се случва сега в Европа, но в конкретния случай за Дейвид във Франция, един таксиметро шофьор отказа да го вземе, защото изкучи. Е така, мога да продължа много дълго, но разбрахте какво е посланието. Всичките проблеми просто възникнаха заради присъствието на това куче, което е абсолютно необходимо, което а, а, и това всъщност, тази помощ, която е толкова жизненно необходима за хората, се превръща в кошмар. И това не отговаря на Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания. От ратифицирането от Европейския съюз на конвенцията, собствениците на кучета, придружители, очакваха, че ще получат някаква помощ от Европейския съюз, за да може да но, да, да, да, изис, да изпълнят своите, своите права и да могат да живеят а, нормално. Така че аз се надявам, че успях да ви убедя в нуждата от законодателство или някакви а, други документи за а, публичния достъп на кучетата при дружители. Мога да ви гарантирам, че това е нещо, което, а, което ще бъде изключително важно и полезно всякъде в Европа. Това ще ни сближи е, до стратегическата цел 2020 година, т.е. Европа без бариери за хората с увреждания. Благодаря ви. Не е необходимо да ви припомням съчувствието, което ние изпитваме в тази комисия. Може само да, да ви подкрепим и, и да ви разбираме в проблема, който вие подчертавате с толкова страст. Нека да чуем Госпожа Легранж от комисията. Благодаря, госпожо председател. Най-напред държа да кажа, както вие, ние споделяме е, същите емоции в тези, този вид е, ситуации. Ние всички, може би, сме се срещали е, някога в ежедневния живот с такива ситуации. В много случаи комисията може би не трябва да го казва, но водят повече, е, е, проистичат повече от е, невежество и от глупост, отколкото нещо друго. Защото това е една просто дискриминация без никакво основание. По принцип няма никакъв регламент, никакъв закон, който казва, че лицата, които са придружени от кучета, им е забранено да живеят или да видят, или да влизат и така нататък, там или другаде. Става дума за национални компетенции. Комисията направи предложение за директива в областта на борбата срещу дискриминацията още от 2008 година. Все още се обсъжда между парламента и съвета и се надяваме най-после тази директива да се появи на бял свят. И е, там се говори именно за тази дискриминация срещу хората с е, увреждания, което за нас е, ще позволи да се отговори на тази проблематика и да се транспонира тази, тези идеи в държавите членки. И на този етап може да направим повече от това, което предложихме, но е, може да се надяваме, че това предложение е, поне един ден да, е, да бъде прието в Европейския съюз. Благодаря ви. Сену, ки, ки е... Всъщност, ние ви благодарим за това. И сега нека ще дам думата на всички за дискусия. Скъпи колеги, които, кой, кой иска да вземе първ думата? Няма никой. Добре. Не, тогава ще върна думата на вносителите на жалби. Питър Яр. Да, Малко сме <clears throat> безмълвни след всичко, което чухме. Ясно е, нещата не вървят на добре. Става дума за дискриминация тук, без да се нарушават законите. Да, ясно е, че има нужда от промени. Моят обаче наивен въпрос е какво е необходимо да се направи, какво правило трябва да се въведе или да се промени, така че да имаме успех. <clears throat> Какво може ние да направим? Бих се обърнал и към специализираните комисии или към Европейската комисия. Може би те знаят по-добре какви интереси се противопоставят на кои интереси. от една страна се казва, да, всичко е наред, от друга страна обаче хората имат проблеми. И има противоречие. Значи, е, въпрос към комисията. Какво може да направим ние и предвиждат ли се някакви мерки? Is there anybody else? No? So then I'll give така, никой друг ли не иска да се изкаже? Не, добре. Господин Ван Гелдер ще ви върна микрофона. Така да отговорите на комисията и на колегите. Ако Европа не може да даде насоки, не може да създаде законодателство, Никога няма да може да се справим с тази ситуация. Ако днес през 2016 година хората не могат да пътуват свободно в Европа, в нашата обединена Европа, просто това ще бъде смешно, жалко, тъжно. Държавите членки са тези, които трябва да действат. Именно там е проблема. Няма достатъчно страни, които наистина да желаят да свършат нещо. Белгия, например, Работих по белгийското законодателство. Това е нещо, което правя от 2009 година сам. През 2014 година най-накрая излезе един закон в Фландрия, Белгия, това е една точица в Европа. Това е нещо съвсем дебничко на, е, в европейски мащаб, но има три различни законодателства и аз с моето куче не мога да пътувам от Фландия, от Фландия в Валония. Няколко километра, защото кучето няма право да влиза тук или там във Валония. Независимо, че милийското правителство каза, не, няма проблеми. Добре, какво трябва да направим? Мисля, че Европа трябва да даде напътствията, насоките, да, да, да измисли законите. Отде да знаем какво трябва да направи още. И всички, почти всички подписаха този договор, включително и Белгия. И въпреки това, те казват, това не е наш проблем. Като се обърнах към, към премиера преди няколко години, той ми каза, че това е регионален проблем, фламандски проблем, валонски проблем, че на федерално равнище не може да се прави нищо по този въпрос. И когато се свързах с а, една организация, която а, към която може да се обърнете, ако има някаква дискриминация за вас. Те казаха да, цитираха конвенцията и толкова. Подписахме конвенцията, а сега трябва години да минат, за да може тази конвенция да се приложи. Моля ви, направете нещо. Нали, аз не съм, аз нямам недълзи, но просто е, е смешно и жалко и тъжно хората с увреждания да не могат да, да, да се движат в собствената си страна, без да имат някакви проблеми, с, до, свързани с достъп. Това е ужасно. Благодаря председателката. Благодаря. Да, ние като комисия не може да направим кой знае колко по чисто формален аспект. Ние, вие и други заинтересовани страни, разбира се, може да продължим да следим това, което се случва по отношение директиви и равноправно третиране. Правим го, разбира се, и трябва да вземем под внимание вашите притеснения по време на преговорите по закона за достъпа. Това е нещо, което, разбира се, ние желаем и ще направим. И вече след това ние всички трябва да лобираме, трябва да работим в държавите членки, за да може е, те да спазват изискванията на Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания. Това, което мога да ви кажа и това, което бих предложила на колегите, е да направим именно това, да следим как се развиват нещата, но по тази специфична жалба не може да направим кой знае колко. Така че предлагам след този диалог да приключим с тази жалба. Искам да ви благодаря, господин Иван Гелдер, за вашето участие, за вашия принос. Благодаря още веднъж и ние ще продължим да следим този въпрос. Съгласен ли сте да приключим с тази жалба, като ние поемаме ангажимент да следим как се развиват нещата? Добре, мълчанието е знак на съгласие. И така, нека сега да преминем към... Прощавайте. Госпожа, госпожа, госпожа Кунева, аз не ви видях. Извинете, че взимам думата в последната минута. Аз мисля, че нищо няма да допринесе това да се приключи с тази петиция. може нещо да, може да направим. Хората могат да направят предложения да участват в съответните изменения и така нататък. Това е проблема. Преди да дойда в Европейския парламент, участвах на Конгреса на незрящите в Париж и много добре познавам проблемите. Имам при, приятели, които имат а, които се придружават с от кучета и знае, че тези хора трябва да може навсякъде да ходят с тези кучета. Мисля, че наистина трябва да, да, да се раз... всички да разберат с какво се срещат тези хора, които идват от далече, примерно, за да се срещнат с някой, за да свършат някаква работа да разговарят по различни неща. Има, те имат нужда от нашата помощ. Трябва да може нашия глас да бъде чут, за да може да ги подкрепим. Председателката, госпожа Конева, разбира се, госпожа Конева продължава, може би е, космите да предизвикат е, астматични кризи или алергични кризи за някои хора, но смятам, че трябва нещо да се направи. Трябва да бъдем по-гъвкави. Благодаря, каза председателката. Предлагам да направим следното нещо. Предвид това, че госпожа Кунева предпочита жалбата да остане отворена, ще оставим отворена и ще продължим да следим а, как се развиват тези неща. Благодаря ви и сега да преминем към следващата жалба. Не, аз наистина съжалявам, не ни остана време, тъй като е, доста закъсняхме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 Madame la Présidente, désolée de continuer à intervenir. Très rapidement... Euh... Съвсем накратко, е, наистина това е много важна, важен въпрос, който беше поставен за хората от е, стращи от далтонизъм. Тези, е, този аспект беше взет под внимание в този European Accessibility Act, който се разисква, се обсъжда между съвета и парламента и предложението към този документ изисква някои, налага някои изисквания, функционални, които би трябвало да помогнат да се вземат под внимание нуждите на хората, като стават от дълтонизъм. А освен това, е, беше започнат една работа през 2005 година пред е, организацията по стандартизация на един акт, който беше прият и който каса именно този въпрос. Така че се надяваме, е, за да се върнем на това, което се обсъжда, че има извършен успех благодарение на този Accessibility Act, който в момента се обсъжда все още. Благодаря ви. Така, колеги, кой иска да се изкаже? Мисис Фитера. Chciałam y, e, zaproponować zamknięcie tej petycji. Dla... E, да. Аз предлагам тази петиция да бъде е, закрита. Става дума за далтонизъм. Всички електронни устройства могат да бъдат означени по друг начин. Електронните устройства имат и процентно указание. Аз всъщност никога не гледам цветовия код – други устройства, например, например уреди в кухнята, те също нямат кодови означения, цветови кодови означения. Може много лесно да се види кога едно устройство не функционира и кога е включено. Аз не съм дълтонистка. Но винаги знам кога пералната ми машина работи и колко енергия потребява тя. Аз тук не виждам проблем, затова предлагам да е, приключим петицията. Председателката, добре, разбираме. Разбираме, че комисията също разбира проблема и се опитва да въведе някои промени в законодателствата. Какво да правим? Може би да изпратим на вносителя отговора на комисията и да, да, да приключим с обработването на тази петиция. Добре. Доста бързо вървим напред, разбирам това, но трябва да сме доста експедитивни. Това е петиция сега, 1123. <clears throat> Признаването на Авст... в Австрия на жестомиминичния език за... като първи език а... за глухи граждани на Австрия. Е, приветствам вносители на петиция Франц Дотер. Благодаря, благодаря, че се занимавате с този проблем. <clears throat> Аз не съм сигурен дали моето желание може да се изпълни, защото бих искал вашата комисия или Европейския парламент да изпрати апел към Еврострийския парламент за прекратяване на дискриминаторното отношение към към глухите хора в Австрия. Аз просто искам да обясна защо смятам, че Австрия трябва да чуе за европейския апел. Най-напред истината е, че Австрия уважава и в законодателството си езиковите въпроси, е, уважават се изискванията на автохтонните е, малцинства, тези, които говорят е, малцинствени езици. например, ми, езиците на мигрантите се вземат предвид в училище, вземат се предвид при тяхната интеграция. Но Австрия не дава същите права на глухите хора. Не става дума за отричане тук. И не за това аз моля за апел. Но става дума за нечестно отношение към глухите хора, когато те се опитват да упражнят своите права. Трябва да обясна, естествено. Най-напред ние имаме конституционни права, които казват, е, конституционна разпоредба, която казва, че в рамките на международните договори Австрийският парламент може да реши дали или до каква степен международните споразумения могат да бъдат приложени в австрийско или транспонирани в австрийското законодателство. Това изглежда доста практически политически инструмент. Но реалността е, че докато Австрия не реши въпроса със своето национално законодателство, <clears throat> международните договори нямат никакво влияние върху него. Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания, например, имам тук предвид. Е, ние, ние приемаме, Австрия приема международните договори, но втората фаза на положителното решение в парламента е, че се налага законова резерва върху Конвенцията на ООН, това означава, че нито един индивид, нито една група може да разчита на международните споразумения в съдилища или в администрацията. Тоест, Австрия приема, съдилищата приемат конвенцията, но тя е изключена от ежедневната работа. Не зная какво правят другите страни, но смятам, че тази практика не отговаря на духа на Европейския съюз и даже на идеите, за които застава Австрия. <clears throat> На второ място, искам да подчертая, че в съдебните процеси, административните процеси, чрез които защитаваме правата на глухите хора, ние се спускаме в тях с практиката на правителството, което наистина иска да разруши тези процеси. Например, като представя като задължава определена информация да бъде подавана. Например, ако един глух човек иска да има шестоменичен език в образованията, в образованието. Правителството казва, трябва да има правилна, правилна нотификация, писмена нотификация, за да може делото да бъде гледано в съда, дадено дело, например. И третата стратегия на правителството – която много ме ядосва, е, че правителството аргументира по, по следния начин. Ако на правителството се каже, защо не защитавате правата на глухите хора, то казва, не, не, ние правим много за това. И това аз не мога да разбера. Прави много за глухите хора. Благодаря, господин доктор. От името на комисията, господин Матър. Окей. Okay. Uh, let me just start by, um, by saying that the Commission um, does promote the use of sign languages for deaf persons in the framework of language diversity in Europe. Да, наистина, ние се застъпваме в Европа за езиковото многообразие и застъпваме се за правата на хората с увреждания, но както знаете, Европейския съюз може да uh, да действа само в рамките на своите компетенции. Сега за този специален случай това трябва да каже компетенция на държавата членка, защото става дума за организация на образователната система. Комисията не може тук да се намеси въпреки че принципа за недискриминиране е залегнал в Хартата за основните права. Това е компетенция на държавата членка. А тук не се налага прилагането на общностно законодателство. Освен това, за несъответствие с международното законодателство, като например Европейската конвенция за човешките права или пък конвенцията на ООН, комисията тук също не може да се намесва, намесва и не може да коментира дали австрийската конституция съответства на международните разпоредби. Не може да се коментира и националното законодателство. Естествено, нашата, нашето послание, нашето заключение е, че тези въпроси трябва да се решат на национално равнище. Госпожа Станока. Благодаря. Какво имаме тук, каквото чухме от страна на комисията, е един стандартен отговор за разпределяне на компетенциите между държавите членки и комисията. Добре, но вносителят иска да се обърнем към австрийските власти, да апелираме към тях. И това е в нашата компетенция. Аз бих искал да подкрепя неговото искане – ние трябва да се позовем на хартата, защото в противен случай, защото в крайна сметка хартата е част от е, договорите. В противен случай, ако не се позоваваме на нея, тя се оставя ли с хартия. Според мен, трябва да се обърнем към австрийските власти и да им напомним, че да, наистина образователната система спада в компетенциите на а, а, на националното законодателство, но все пак ние имаме и още ценности. Адам Коша. Благодаря. Аз най-напред искам да благодаря, че ми давате думата, въпреки че не съм член на вашата комисия. Ние чухме вносителя. И това, което чухме от него, може да се отнася до, да глухи деца, живеещи в Австрия, но това не е само австрийски проблем. Това е проблем за, за всички хора а, с проблеми в слушането, в чуването в Европа. Както каза носителят, това, тази дискриминация не се простира само в полето на образованието, то е ежедневие. Картата за основните права и конвенцията на ООН за <clears throat> правата на хората с увреждане прави специална препратка към недискриминацията. И смятам, че вие или комисията трябва да се обърне с въпрос към австрийското правителство но освен това, подчертавам, това не е само австрийски проблем. Бих казал, че това, че би било хубаво да има доклад върху този проблем, а именно за достъпа на глухи деца до, образование, до образователната система. И накрая, ситуацията е много специфична. Глухите деца – са определена с определено езиково мълцинство. Техният първи език е жестомимичният език. Независимо от страната, това е техният първи, първи език, това е техният майчин език. И ако човек не може да го използва, то тогава са нарушени неговите езикови права. Така че би трябвало да оставим петицията открита и да се обърнем към австрийското правителство за тяхното становище, да разберем какво то смята да направи. Е, би трябвало да има и доклад по този въпрос. Поред мен това е една добра идея. Благодаря, Петър Яр. Да, естествено, трябва да сме честни. Има има един бърз и един бавен път краткият път е компетенцията се пада на държавите членки. Аз бих препоръчал на носителя да се обърне към комисията по петиции в Австрия. Там проблема може най-бързо да бъде решен. Но другият въпрос е как ние в Европа се справяме с този проблем. Дали ще запитаме всяка държава членка, дали има някакво изследване по този повод за ситуацията в Европа? Тук има борба, конфликт между компетенциите – ето, от една страна имаме принципа на, про, на антидискриминацията, от друга страна това са компетенции на държавите членки. Нека не губим поглед върху цялата картина, нека най-напред се обърнем към австрийското правителство по парламентарен начин и нека проблема се реши най-вече на местно равнище. Председателката, благодаря. Както каза <clears throat> и, представителят на комисията, от правна гледна точка ние няма какво да направим. Това е петиция, която е в компетенциите на националните власти. Но заедно с това трябва да кажа, че понякога ние може да действаме по начин, който е продуктивен, въпреки че е, това не е непременно правно най- удачният начин. А, знаем, че много пъти <clears throat> писмо до властите е удачният път. Предлагам да се обърнем с писмо до австрийските власти, където ще изразим нашата загриженост по отношение на дискриминационните практики срещу глухи хора. Ще направим препратка към акта за достъпност и ще подчертаем различните инструменти, които ние като институция си използваме. Като институция използваме. Нека кажем съвсем ясно, че това е което може да направим. Но след това може да, трябва да закрием петицията. Нямаме повече възможности да направим нещо за вас, господин Дота. Мисля, че това е добър начин да процедираме. И наистина обърнете се към Австрийската комисия по петиции с вашия въпрос, след като това в крайна сметка е въпрос от национална компетентност. И така, колеги, предлагам Госпожа Алкен, имате думата. Съгласна съм с повечето от неща, които казахте, но нека петицията остане отворена, защото е, от правна гледна точка може да има съдебно решение. Ние, ние знаем принципът за недискриминация залегнал в договорите. Нека не сме толкова скромни, нека не се предаваме толкова бързо. Става дума все пак за човешки права. И човешките права са залегнали в нашите договори. Нека изчакаме договора от австрийските власти. Маргарет, аз абсолютно подкрепям твоята нагласа, но най-вече съм на страната на вносителите. Ние в момента имаме невербална комуникация, вие, вие не го виждате, а вносителят кима към това, което, по повод на това, което казвам. И така обръщам се към вносителя. Вие доволни ли сте от това, което казах? Да, казва вносителят. Аз е, е, ще поема препоръката от е, германския представител. Ще се обърна към Австрийската комисия по петиция и се радвам, че ще напишете писмо. Аз мога да ви представя документи от австрийския парламент, които доказват, че те нямат политическа воля. Така че хубаво е да има писмо от ваша страна. Ние може да предприемем и съдебни стъпки. И сме предприели такива стъпки. Но защо внасям тази петиция? Делото в съда се точи толкова дълго, дълго че учениците че учениците ще са завършили училище, докато нещо се придвижи. И това е неприемливо. Благодаря, казва председателката. Е, обобщението е следното. Вносителя ще се обърне към Комисията по петиции в Австрия, а ние ще напишем писмо към австрийските власти и с това ще закрием петицията. Съгласни ли сте? Добре. Много е хубаво, когато всички са съгласни. И така преминаваме към следващата петиция 240 за освобождаване от, митниче, от мита на стоки, които служат за образователни цели за хора с увреждания. вносителят не е тук сред нас, но може би ни гледа по интернет. Давам думата на комисията, господин Матиас Берн Ланг. Thank you. Uh, Благодаря. Um, this is a case where Mr. Ga в случаят вносителят на петицията Гаврила се обърна пряко към нас, към комисията. Ние на свой ред се обърнахме към румънските власти по въпроса. Доколкото приемаме твърдението на вносителя, че е, съответния национален нормативен акт е, само части се позовава на регламент 1186 от 2009 година за митническите облегчения. И този факт, е, наистина, според нас, е, би възпрепятствал е, пълното приложение на този регламент. Най-малкото би го затруднил. Това, разбира се, не е в строгия смисъл на думата случай на нарушение на договора по 159 член от договора. Но а, господин Гаврила конкретно се жалва от това, че лично не може да внесе съответните изделия, което разбира се е възможно по прякото действие на 68 член от регламент 1186. В резултат от е, направените от нас постъпки, е, румънските власти приеха да отменят е, спорния акт, поради което имаме намерение да приключим преписката при нас, тъй като смятаме, че прякото и пълно прилагане на регламента се гарантира по този начин. Писахме на господин Гаврила, той обаче ни отвърна в свое писмо, че според него по съдържание отмененият акт на, на румънската държава всъщност се запазва в нов акт, постановление 159 от 2016 година. 105 е, от 2016 година. Ето защо сме възпрепятствани да приключим преписката. По-настоящем е, е, разследваме тези последни сведения, които получихме на 28 октомври. На пръв поглед е, обаче изглежда нещата се свързват само с начисляването на данък върху добавената стайност при вноса, а не на мито. И пряко освобождаване от ДДС при пряк внос не е възможно. Но това е, е първата ни оценка, примафация, така да се каже. Ще трябва внимателно да се запознаем с, с е, акта, на който се позовава вносителя на петицията, преди да се произнесем и да приключим въпрос. Благодаря. Давам думата на колегите членове. Госпожа Жданок. Е, нещата са прости. Е, петицията трябва да, да остане на нашето внимание, е, докато установим фактите. Да, напълно съм съгласна. Не виждам други желаящи да се изкажат. Въпросът остава открит до изясняване. И любезно молим комисията да продължи да следи въпроса и да ни докладва в писмена форма, след като получи нови сведения. Нали? Не възразявате? Благодаря. Следващата точка е 10-та, петиция 924 от Дам Пескот от името на Европейския съюз на слепите, кралски, британския кралски институт за слепите, относно достъп на хора с увредено зрение, зрение до книги и други печатни произведения. Във връзка с петиция 964 от Михаил Калмар от Австрия от името на Европейската асоциация за дислекция, дислекция или на страдащите от дислексия, що се отнася до достъп отново до книги за лицата с увредено зрение и с дислексия и други увреждания. Благодаря. Благодаря за отличното <coughs> изследване по договора от Маракеш. За първ път такова изчерпателно проучване. Благодаря на, на изследователския отдел, но, но благодаря и на, и на, на комисията за това, че днес Маракешкият договор е е, наистина международно правен акт, макар и да не е ратифициран от Европейския съюз, но във всеки случай това се дължи на 5 годишните усилия на Комисията по петициите. Е, трябва да се има предвид е, на подобни заседания, чрез парламентарни въпроси, гласуване в е, пленарната зала. Това трябва да се знае и да се припомня. И сега сме на последния етап – е, е, да бъде ратифициран договорът е, от Европейския съюз, да се приключат всичките юридически проблеми и несигурности, макар и 25-30 страни по света вече да са ратифицирали договора, Маракешкият договор би бил твърде малко полезен, освен ако Европейският съюз не стране, не стане страна по договора и не го прилага масирано. Понеже тук могат да бъдат разпространявани стотици хиляди печатни произведения е, и книги. Е, и, и следователно, без участието на Европейския съюз, тази победа, аз бих нарекал пирова победа, особено предвид резултатите от президентските избори в Съединените щати от тази сутрин. Не е особено сигурно, че Маракешкият договор ще бъде ратифициран е, скоро. Е, а Съединените щати са другият голям фактор в случая. Там имаме над 1 милион съответно е, книги с съответното оформление или формат. И вече, нали, като говорим за разпространението на книги, за, за е, езиковата страна на въпроса, повечето от световните езици са тук, в Европейския съюз също. Ние сме много удовлетворени от направеното от Европейската комисия предложение за директива и за регламент е, и, и актовете, действително смятаме ние, отразяват потребностите на е, хората с е, увредено зрение, от чието име аз говоря тук, от, от името на съответните съюзи. А, добре, разбира се, това предложение да премине през парламента, но най-вече през съвета на държавите членки, без а, особена забава и без добавяне на, на допълнителни юридически препятствия. По-настоящем такива се обсъждат от държавите членки в съвета и те будят сериозни опасения у нас. Едно от тези препятствия е под наслов търговска наличност. Тоест, ако дадена книга може да бъде закупена откъдето и да било по света, то тя не може да бъде разпространявана заемно. Това би породило твърде голяма правна несигурност. Организациите е, на хората с увреждане ще трябва да се занимават с претърсване на целия пазар, а и не би стимулирала една такава мярка издателите да публикуват специално форматирани печатни произведения. В крайна краща е, главната причина за приемането на Маракешкия договор е, е недействието, слабото незадоволително функциониране на пазара. Е, по-малко от 1% от книгите по света са достъпни за слепите днес. Е, има и, и, и, и други такива идеи, които биха усложнили допълнително нещата под формата на административна, бюрократична тежест, е, е, прекомерна бумащина и дори, и дори парламента, и дори това се предлага от изследователския център на, на парламента, би могъл да внесе някои конкретни практически предложения за повишаване ползата от договора. Предлага се разширяването на приложението му е, за аудиовизуални произведения, е, е, за разширяването му също така, за да обхване уредбата и, и други лица с затруднения да ползват печатни произведения, както се казва тук. А, така че, питам аз, вие Решили сте да излезете със становище. Със становище по проекто директивата и проекто регламента. Умоляваме ви е, да водите все така е, активно в интерес на, на хората с увредено зрение и е, в а, а, консултациите с съвета, а и в парламента, а, с водещата по въпроса комисия по правните въпроси, така че някъде следващата пролет да може да се стигне до гласуване в пленарната зала. Бих искал също така да спомена, че съпротивата по е, въпроса за компетентността, за правомощията, на практика вече е неактуален е, в резултат от е, доклада на генералния адвокат при Европейския съд, който твърди, че всъщност няма основание да се оспорва компетентността на Европейския съюз. А, и последното предложение е, в този отличен доклад, само последно изречение, госпожа председател, е, което предлага изследователския център на, на, на парламента. Много е ценно това механизъм и план за действие за наблюдаване на на изпълнението на практиката по Маракешкия договор. Много е, много е важно и ценно това. Благодаря ви, а, благодаря ви за, за вашата инициативност. Позволете ми сега да дам думата на колегата от а, Организацията на хората с дислексия. Благодаря. Калмар, euh, le président autrichien de la European Dyslexia Association. Je voudrais simplement rappeler que nous soutenons bien sûr. Бих искал само да напомня, че ние изцяло подкрепяме ратификацията на Маракешкия договор в интерес на хилядите европейски граждани, които страдат от дислексия, е, е, имат други интелектуални затруднения в становището на Европейската комисия, прочем, има известие във връзка с нашата петиция. Смята се, че тук става въпрос за достъп до, до, до свободно време, до, до култура. Бих искал да напомня, че става дума и за достъп до печатни произведения за деца, които са увредени, така че те да могат да завършат образование, да, да, да, да получат професионално обучение, да бъдат съответно квалифицирани хората с такива увреждания имат нужда от достъп до книги, които нерядко се публикуват в съседни страни, на, на други езици, търсейки възможност да, да, се, да се образоват, да повишат знанията и уменията си. Освен това става въпрос за достъп до гражданство. Когато човек няма достъп до книга, той не може да бъде пълноценен гражданин, член на обществото. И това е особено важно предвид днешната ситуация, наистина много от нашите съграждани нямат достъп до гражданските си права, до възможности за гражданско участие. Особено, отново подчертавам въпроса за професионалното обучение, за образованието, т.е. за достъпа до учебни печатни произведения за така увредените хора. За някой от тях друга възможност няма, за мнозина такава възможност, такъв достъп би бил крайно полезен. Е, така че ние подкрепяме е, позицията на, на Европейския съюз на слепите е, в настояването пред държавите членки да ратифицират колкото се може по-скоро Маракешкия договор и да се обхванат не само хората с увредено зрение, слепи и с увредено зрение, а, а всички а, а, така наречени а, с увреждане при ползването на печатни произведения, в това число хората страдащи от дислексия. Благодаря ви. Благодаря. Представител на комисията е Томас Ейберт. Възползваме се от възможността да благодарим на доктор Монтес за поредното му изложение, много, много поучително и изчерпателно. Ние сме удовлетворени в тази връзка, че най-сетне има движение по ратификацията и след становището на а, генералния адвокат а, през септември очакваме и Европейския съд да се произнесе окончателно, съвсем скоро, по въпроса за това дали компетентността в случая е смесена или изключителна между Съюза и държавите членки по ратификация на договора, така че оттам нататък бързо да се пристъпи и към неговата ратификация. Um... Много сме удовлетворени също така от това, че предложението ни за, по, по, за изпълнението на, на договора чрез е, директива и регламент е, се, се е, е, натъква на, на по-топъл относително прием в сравнение от, от, от страна на вносителите на е, петицията. Е, в средата на месец септември внесохме предложението си. Е, работните групи на съвета вече го разглеждат от октомври месец насам. Е, в комисията по правните въпроси на Европейския парламент бе проведено и първото изслушване по тези актове в понеделник. И ние, разбира се, сме готови да, да съдействаме, да, да, да участваме активно в преговорите между институциите, така че те да приключат колкото се може по-скоро. Що се отнася до обхващането на други увреждания и други печатни произведения, както споменаха вносителите на петицията, бих искал само да спомена, че в седми член от проекта директивата сме предвидили доклад, който да бъде публикуван в срок от две години след е, е транспонирането на директивата, който да насочи вниманието към състоянието на, на, на, на, на други хора с увреждания в Европейския съюз и съответно достъпа до други печатни произведения. А, всичко това попада в схемата на редовен преглед с цел подобряване на нормотворчеството, което, знаете, е политика на комисията. Ето това мога да кажа сега. Благодаря ви. Благодаря. Сега, колеги, вие имате думата, Маргет мисля, че трябва да празнуваме. Ами ако след като този въпрос толкова дълго време е на дневен ред, и до, до сега не веднъж сме имали повод да се радваме, а след това немалко поводи да изпаднем отново в разочарование. Е, е, Нерядко сме били а, не просто задачавани, а, а, а шокирани от а, намесата на, на различни а, корпоративни а, специални интереси, възпрепятстващи напредъка. А, но, но, но много е важно отново и отново да си напомним, че проблемът е световен. А Европа държи ключа е, към неговото решаване. Е, у нас са многото езици, езиковото многообразие и, и, и у нас е и определено настроеното обществено мнение. Е, така че ние сме основен фактор Европа. И, и, и аз много се радвам, наистина, че сме стигнали до тук днес и е, се надявам да, да, да водя преговорите е, е, нали, постановище от е, нашата комисия. И, и се, се надявам да, да, да се включите, колеги, ентусиазирано и осведомено. Аз знам, мнозина от вас водят тази битка заедно с мен вече 5-6 години. Благодаря, прочен, на вносителите. Благодаря. Прекрасен ден за нашата комисия. Наистина можем да се похвалим с семинара, който проведохме тази сутрин, а сега вече с тази петиция, която правеше така совалката между една и друга институция вече не, не, от 2011 година, 5 години и сега най-сетне можем да приключим. Господин Яр, <clears throat> да, да, имаме средство за постигане на целта. Е, нека изчакаме малко с празнуването, но то ще дойде. Е, Виждаме, има проблеми, но ние като комисия по петициите не бива да се отказваме, нека се застъпим съвсем еднозначно за прилагането на договора от Маракеш. <clears throat> Трябва да минем и последните метри и тогава ще празнуваме. Благодаря. Е, мисля, че мога да стигна до, до заключението и по тази точка от е, е дневния ред. Доколкото разбирам с пълното одобрение вносителите, е, е компетентната комисия, водещата комисия по проекто актовете е правната на парламента, ратификационната процедура подлежи на съгласието на парламента, докладчикът е, е на, на ООН по всички три въпроса, свързани с Маракеш е Макс Свиндешон, един приятен швед, зелен, работи много е, ефективно. А от името на нашата комисия вече взето решение да излезем със становище за правната комисия. Марга Калкен ще води постановището от наша страна. Ние сме удовлетворени. Това са формалности. Значи, в духа на петиция 0924 ще продължи работата по нова петиция, която вече е внесена, 0930, отново за бързата ратификация на маркешкия договор. Така че какво ви предлагам? Да приключим работата по 0924 и вече по-актуалната петиция е, да бъде е, приета като допустима. Да, тя вече е регистрирана. Нали? Е, е, е тоест, 0924 изпълни задачата си, както каза Маргарет, крайно време беше да, да отворим едно шампанско. Другата, вече с последвалата я петиция, 964-та. И по нея бих ви помолила да внесете нова, ако желаете, и да приключим и тази 0964, която просто не е актуална. Но, разбира се, въпросът остава на дневен ред и ние ще продължим да работим в контекста на становището, което готвим по двата проекто акта на комисията по Маракешкия договор. Колегите не възразяват. Имаме още една петиция. Само 30 секунди, ако не възразявате. Проблемът не е парламент да стане ясно, а някои държави членки в съвет. И е изключително важно е, в предстоящата процедура и се надявам комисията по петициите да съдейства на правната комисия в това отношение, за да се излезе с такова становище на парламента, че е, нали, от работната група на, на, на съвета чуваме, че е, държавите членки съзират какви ли не проблеми за ратификацията. Така че ви умолявам вие да, да бъдете настойчиви и, и в това число да контактувате с съответните държави членки с съответните министерства, за да се преодолее застоя в работната група на съвета. Да, да, да, разбира се, благодаря ви. Това не ще е и дума, ние ще следим нещата. Съветът е друга институция. Разбира се, е, парламентът е със законодател, със съвета. Следва да си сътрудничим. Понякога обаче е, трябва да понапуснем окопите и да им подадем ръка да, да работим заедно с съвет. Е, но, е, уверявам ви, е, вниманието ни няма да отслабне. Следващата петиция преди обедната почивка е 845 от името на Германската и на Румънската асоциация Алстердорф за условията на живот на хората с обреждания в Румъния. Вносителят на петицията отсъства. Давам думата направо на комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам накратко да ви запозная с състоянието на нещата. Ние сме ви отговорили писменно е, и наистина положението в е, Румъния, що се отнася до грижите за лицата с увреждания, е, е предмет на ясни забележки в страновия доклад от 2016 година, както и на конкретна препоръка, отново е, по страновите препоръки от 2016 година. Е, значи комисията активно наблюдава, действа по, по, по въпроса в тази област. В структурните фондове, както и, и, и за регионално развитие и заетост има сериозни средства, заделени за деинституционализация на лицата с увреждания за живота в общността и следователно мога единствено да потвърдя, че особено бдително наблюдаваме положението в Румъния. Благодаря. Благодаря. Колеги, имате думата. Я е, бих казал, това е пасва на нашата тематика днес и на нашия семинар. Ние познаваме проблема. Имахме визита в Словакия. Проблемите бяха същите. Така че трябва наистина да следим развитието на нещата и съответно да оказваме натиск. Пътят не е лесен. Видяхме в Словакия как стоят нещата. Има възможности, виждаме обаче и реалността. Нашата комисия знае какъв е проблемът. Може да кажем на вносителя, че ние сме негов партньор, познаваме проблема, но имаме нужда от допълнителни дискусии, защото в, от визитата в Словакия видяхме, че пътят е труден, целта е ясна, но пътят понякога от А до Б е много труден. Е, знаем, че държавите членки понякога са благодарни на подкрепа от наша страна. Е, във всички случаи въпросът ще бъде обсъждан допълнително. Okay. I think, Peter, that you... Добре, Петър. Мисля, че вашето предложение се приема добре от колегите. Петицията остава отворена и нека изпратим. Това е моето предложение. Да, да, петицията остава отворена. И смятам, че трябва да се обърнем към романските власти с писмо и да им напомним за техните задължения по смисъла на Конвенцията на ОНЕ за човешките права. Нека ги поощрим да приведат законодателството си в съответствие с конвенцията и международните си задължения. И така, приключваме тази сутрин. Желая ви приятен обяд и ще се видим отново в 3 часа. <clears throat> Моля ви, не закъснявайте.